комисията по социални въпроси за 2010 година. Независимо от важните теми, които предстои да разгледаме днес, искам да пожелая на всички членове на комисията, на сътрудниците, които ни помагат в работата и на всички наблюдатели, които също участват в нашата дейност, много хубава нова година, както за тях, така и за техните семейства. Днес сме се събрали, за да изслушаме кандидата за комисар с предложен портфейл социални въпроси и за етост, господин Ласло Андор, когато приветстваме в нашата комисия за пръв път. Надявам се той да не остане и последен. Припомням само някои процедурни правила. Е, всеки е добре да ги взема предвид, както следва. Първо, кандидатът е отговорил на въпросите, които сме му задали в е, общо определената рамка. Е, това са отговори, които всички колеги са получили на всички официални езици на Съюза. Е, има и оценка, която е извършена от секретарията и също е раздадена на членовете. Това е много детайлна, щателна оценка, както изисква парламентарния дух Комис... Кандидата за комисар ще има 10 минути да представи своята визия за работата. След това времето ще бъде разпределено. първо ще говорят отговорните от политическите групи в рамките на нашата комисия. ще се прилага правилото на Донт. В края ще дадем думата на колегите от Комисията по въпросите на жените и Комисията по въпросите на културата. Това са участващи в днешното изслушване комисии. Когато се задават въпроси на кандидата, всеки член на парламента има по една минута за задаване на въпроса, две минути има кандидатът за отговор и след това, както вие добре знаете, Авторът на въпроса има възможност по същата тема, без да задава нов въпрос, да зададе допълнителен въпрос по първоначално зададения въпрос. това се прави за една минута, след което кандидатът има право да отговори за една минута на така поставения допълнителен въпрос. След това ще преминем към въпросите поставени от Комисията по въпроси на жените и Комисията по въпроси на културата, първата за 15 минути, втората за 10 минути, след което ще дам думата на кандидата за кратко заключение. Господин кандидат за комисар, вашата биография е раздадена на всички членове. Това е сторено из вашата декларация за интереси. И така, ние сме напълно готови да ви изслушаме. Давам ви думата за вашето 10-минутно изказване. Мисля, че имате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 да бъда тук пред Европейския парламент, който е най-важният представителен орган на европейските граждани и аз осъзнавам моята голяма отговорност, заставайки пред вас. Преди 15 години аз за първи път е, влязох в, зала, в сградата на Европейския парламент като участник в международна конференция. Участниците в конференцията търсиха отговори на въпроса могат ли социалните постижения на Европа да бъдат запазени, как може да се усили социалното измерение на Европейския съюз. Днес трябва да намеря отговор на същите въпроси, обаче вече като гражданин на един разширен Европейски съюз. Днес аз не съм единственият член на една международна изследователска група, която идва от е, страна, която е, не е член на Европейския съюз. Аз съм кандидат за комисар по е, заетостта и социалните въпроси. Моето поколение беше още в студентските си години, когато е, настъпиха големите политически и економически промени в е, източна Европа. И ние винаги сме приемали присъединяването към Европейския съюз е, като логическа последица от тези промени. Аз искам още веднъж да подчертая, че ние сме граждани на един Европейски съюз, който има за основна цел подобряване благосостоянието на своите граждани. И а, е, тази цел аз искам а, е, да а, е, преследвам и да изслужа като комисар. Госпожо председател, ораторът продължава на английски язик. Искам да представя а, моите виждания за укрепване на социалното измерение – в политическия дневен ред на Европа. Това може да стане само с вашата помощ и с вашето съдействие. Безраб... Ботицата в Европейския съюз винаги е представлявала комплексен проблем, но в днешната ситуация на криза наистина това е една задача свързана с много предизвикателства и на а, европейско ниво ние трябва да формулираме съвсем а, открито, че се намираме в най-дълбоката социална криза от а, годините на голямата депресия и а, това се отразява както върху а, наетите лица, върху работниците, така и върху техните семейства, пенсионерите, а, самотните родители, а, хората с обреждания и а, аз мисля, че а, точно тук трябва да търсим силата на европейския социален модел, който винаги а, е, се е опитвал да смекчава отрицателните последици, но в днешния а, е, економически контекст става дума за устойчивостта на този модел и а, е, аз а, искам да посоча, че трябва да действаме много бързо. Нашата най-важна задача е да попречим на загубата на още работни места и да създадем нови работни места. Други предизвикателства това са застаряването на населението, промените в климата, въпросите свързани с екологията и е, осигуряване на устойчиво развитие в е, пенсионната система. Също така да се даде отговор на безработицата и е, да се създаде пълна програма за следващите 10 години. Стратегията на Европейския съюз за 2020 година иска да използва вече съществуващите инструменти инструменти и партньорства и през следващите години заедно с Европейския парламент и с социалните партньори и с моите колеги ние наистина трябва да укрепим социалното измерение в е, европейския модел. Едно по-честно, по-открито развитие в Европа. По-честно това означава повече възможности за заетост за всички, достъп до обучение и образование за всички, забрана на дискриминация, също и на работното място, защита от всъщност безопасност на работното място и опазване на здравето на работещите. С по-устойчива Европа искам да кажа активно управление на пазара на труда в посока към по-интелигентна економика и създаване на зелени работни места. Тук новите умения за новите работни места ще, бъде от, ще бъдат от жизненно важно значение. Трябва да се създаде подходяща среда за активно устаряване, трябва да се възприеме подход на гъвкавост и сигурност, за да създаде по-голяма сигурност на работното място и да се повишат уменията на работниците. Какво имам предвид от Европа с по-голямо участие? Засилване на работата чрез координиране на действията на държавите членки в социалната сфера посредством открития метод на координация за социално приобщаване и социална закрила, укрепване на социалния диалог в цяла Европа, стимулиране на социално отговорно управление на мишлените промени, включително утвърждаване на корпоративната отговорност по социалните въпроси и окоръжаване създаването на европейски работнически съвети. За да направя всичко това, ще са необходими подкрепителни действия от економическата и валутната политика, промишлената политика, образователната политика. Именно за това ще си сътруднича в много тясна връзка с колегите, комисари, отговорни по тези въпроси. Ще се отнася до инструментите. По-справедлива, по-устойчива Европа с по-широко участие може да се превърне в действителност, ако а, действаме разумно и смело, като използваме наличните инструменти. Първо, ние разполагаме с политически инструменти. Комисията има много важна роля в улесняването на широка консултация и координация по социалната политика и заетостта. Можем това да подкрепим с данни, анализ и с оказване на водачески функции за постигане на консенсус. Също така, имаме нов капацитет в глобалния диалог в социалната сфера. Това означава навън да прожектираме социалните стойности на Европейския съюз, социалните му ценности, чрез програмата за достоен труд. На второ място имаме законодателство в сферата на труда и социалните въпроси. Това законодателство трябва да бъде консолидирано, действащите директиви трябва да бъдат транспонирани и въведени в националното право, трябва да бъдат защитени работниците и техните интереси. И трябва също да помислим за новите рискове на работното място, за по-широко движение. Всяка нормативна инициатива ще изисква оценка на социалното въздействие. Подобно, стоят, по подобен начин стоят нещата с директивата за работното време. Също така ще преразгледаме начина по който се прилага директивата за командироване на работниците. Нашият трети инструмент е финансирането. Европейския социален фонд, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и прогрес. Механизмът за микрокредитиране се подготвя и аз съм сигурен, че бързо ще постигнем споразумение. Комисията вече е направила предложение за използване по-гъвкаво на структурните фондове. Вярвам, е, че ще продължим да повишаваме тяхната ефективност, е, ще може да се получават средствата по-бързо там, където са най-необходими, чрез упростяване и чрез по-добра оценка. Това ще бъде важна част от дискусията за бъдещето на политиката за кохезията през 2011 година, както и част от преразглеждането на бюджет. Госпожи и господа, успехът ще зависи от сътрудничеството между всички заинтересовани партньори, но ние не трябва само да се стремим към повече ръст и работни места. Трябва да подобрим качеството на живота на най-уязвимите части от нашето население, например ромите. Да не разочароваме тези хора е въпрос на отговорност за цялото общество. Това е въпрос на солидарност. Успехът означава да работим ръка за ръка с вас в Европейския парламент, с държавите членки, с социалните партньори и с гражданското общество. През следващите пет години възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с вас, почитаеми евродепутати, и с Комисията по заетост и социални дела в частност. Европейският парламент е крайъгълният камък на нашето демократично наследство. Борбата с социалното неравенство и изолацията означава също да се борим с различните форми а, на дискриминация. За това приветствам тук членовете на Комисията по въпросите на жените и равенството между половете и а, членовете на Комисията по въпросите на културата и образованието. Очаквам диалога с тях. А, ангажирам се да поставя своите умения, опит и воля в услуга на Европейския съюз. Ще ги използвам в максимална степен, с кораж и посвещение. Ще се посветя на нашите общи европейски идеи. В частност, ще се стремя да укрепвам социалното сближаване и единство. Много е благодарно за мен, че съм получил това предложение, портфела за социалната дейност. Това е портфел, който е ориентиран към хората, към тяхното здраве, тяхната работа и благоденствие. Економическата криза е огромно предизвикателство, но според мен тя предлага на нас, европейците, възможност да се стремим към по-добро общество. Именно така подхождам към портфела си. Почитаеми евродепутати, госпожо председател, благодаря за вашето внимание и проявение и интерес. Благодаря, господин кандидат. Според правилата сега следва първия кръг на изказвания от координаторите. Първо господин Ори от страна на координаторите на е НП. Е, biztos úr, megkaptuk е, írásbeli válaszait, és az írásbeli válaszokban azt nyilatkozza, hogy egyik legfontosabb благодаря, госпожо председател. Е, господин комисар, във вашите писмени отговори вие посочвате, че един от най-важните ви приоритети е подобряване на състоянието на заетостта и създаването на нови работни места в е, Казвате също, че новите интегрирани директиви за заетостта ще станат част от стратегията 2020 година и тази стратегия вие желаете да координирате с Европейския парламент. Не може да бъде верно това, защото а, чрез а, тези насоки вие можете а, да а, извършите координация с парламента само в рамките на процедурата по съвместно вземане на решения. През февруари вие ще представите новите насоки, новите принципи, новите стратегии за заетостта. Но това а, не може да е възможно. Вие а, имате сега възможност да внесете някои конкретни нови елементи в а, политиката на заетостта тук в а, този форум. А, благодаря. Що се отнася до програмата 2020 година на Европейския съюз, това е особено важна задача на новата комисия. Аз съм съгласен с господин депутатът в това, че времето за подготовка трябва да бъде обмислено още веднъж. Ние трябва още веднъж да си помислим много добре. Тази програма та е в сила за следващите 10 години, поради което ние трябва да обърнем особено внимание като трябва да включим депутатите от Европейския парламент в тази програма. Тази програма трябва да служи за преодоляване на кризата което означава, че в нея са заложени краткосрочни и дългосрочни цели и всичко това е предмет на консенсус в Европейската комисия, именно, че заетостта в тази програма ще играе особено важна роля. Ние ще се възползваме от опита, който Европейският съюз е придобил от е, предходни стратегии, например Лисабонската стратегия. Лисабонската стратегия беше публикувана преди 10 е, години и в е, тази стратегия ние сме постигнали много големи успехи. Обаче кризата сега поставя в нова светлина тези проблеми. Що се отнася до сроковете, планирането на сроковете, това ще бъде особено важно за нас. Ние трябва да създадем реалистичен а, план за изпълнение на тази програма, за да можем наистина да а, изпълним нейните цели. Благодаря. Още нещо. Допълнителен въпрос? Господин кандидатът, доволен ли е от начина по който вървят нещата до сега, подготовката? Не знам дали получих а, отговор. А, ще имаме ли един а, политика по заетостта? И също така не ми е ясно, когато се говори за принципно споразумение от ваша страна, как възнамерявате да подходите към постигането му, така че преди всъщност да представите програмата пред комисията, може би е добра идея първо да я представите на нашия парламент. Кандидатът, да, мога да обещая, че ще отстоявам добра програма, с която положението да бъде приведено в съответствие с съвременните изисквания. И ще стимулирам по-активно участие на парламента. Мисля, че първо и преди всичко трябва да гледаме на програмата на фона на промените напоследък. Трябва да поставим по-голямо ударение е, е, върху заетостта и включването на аспекта на заетостта във всички сфери и отрасли. Всички политики трябва да вземат предвид този аспект и трябва да преосмислим също общите принципи от гледна точка на заетостта, когато а, говорим а, за а, по-общи въпроси, например екологичната защита и отговора ни на промените в климата. Мисля, че трябва а, тук особено внимание да посветим на бъдещото управление на измерението, свързано с заетостта. Председателят. Господин Александро Саркас. Bienvenido, señor Andor. Estoy seguro que hoy empezamos una... Господин Андор, Сигурен съм, че днес навлизаме в нова фаза на сътрудничество, в която ще се опитаме е, да преодолеем тревогите, които съществуват във връзка с социална Европа. На нашата веб страница е, имаме доста коментари от граждани и те поставят два основни е, проблема. Първо, директивата за командироването на работниците. И имаме конкретни примери, които подсказват за проблеми не само при въвеждането на директивата, но и при нейното тълкуване защото е, се потъпкват е, правата в хартата, свързани с заедостта и социалната сфера. Тук трябва да бъдат преодолени всички неясноти и празноти. Второ, е, вторият проблем, който се поставя е за работното време в миналия мандат не се реши удовлетворително въпроса, свързан с здравето и безопасността. Господин Барозо неодавна говори за това. Може би бихте могли да ни подскажете в каква посока ще поеме комисията във връзка с командироването на работниците и работното време. Искам да ви кажа какъв ще е моят подход към тези два много важни въпроса особено по директивата за командированите работници, за която попитахте първо. Мисли, е, че е, тези проекти са подчинени на две много важни цели – улесняване на движението и е, защита на работниците, защита на техните права. Склонен съм да се съглася, че през последните години Основният проблем, и вие правилно сте се ориентирали, е свързан с тълкуването на тези директиви. Има някои много комплексни, сложни случаи. има много случаи, които не са така често обсъждани във форуми като нашия, но съществуват на практика. Да кажем, командированите работници попадат в затвора или пък са е, засегнати от спорове между различни правителства. Мисля, че на нашата първа задача трябва да бъде извършването на е, щателна оценка на социалното отражение, да привлечем в този диалог социалните партньори и да чуем тяхното мнение по въпрос. Мисля, че има нужда от нов подход в тази сфера, а може би и в други сфери. Като тук е, имам предвид директивата за работното време всъщност. За директивата за работното време също смятам, че е важно да направим много задълбочена оценка на социалното въздействие и е да оставим време на социалните партньори да анализират темата. Мисля, че и двете страни е, ще положат усилия за постигане на известна форма на споразумение. Но трябва да имаме предвид също и разнообразието на европейския социален модел. Говорейки за модели, трябва да имаме предвид и субсидиарността. И мисля, че е много важно да бъдем реалисти, когато формулираме очакванията си. Господин Юри, не, господин Серкас, господин Серкас. Menos mal, <clears throat> señora presidenta, que estamos examinando al comisario. Si examinamos... Госпожо президент, ние задаваме въпроси на кандидата за комисар – И в тази връзка искаме да зададем следния въпрос. Ако имате възможност, проявявате ли готовност да работите с депутатите по економическите елементи на Европейския съюз. Това категорично е мое намерение, а именно да работя заедно с вас. Готов съм да направя това, да осъществявам контакти с парламента, както по по-сложните въпроси, така и по, по по-елементарните въпроси. Ще поддържам връзка както с отделни евродепутати, така и с групи, така и с комисии. Благодаря, госпожа Марина Аркен, за либералната група. Е, благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин кандидат. Имам два въпроса. Първият ми въпрос е свързан с писмения ви отговор на въпрос 2 от въпросника. Когато говорите за глобализацията и все по-пряката връзка, очевидна връзка между економическата и социалната политика на европейско и национално а, е, ниво. Може ли да ни е, дадете малко повече разяснение за това обвързване и какви инициативи предвиждате в тази а, сфера? А, вторият ми въпрос е свързан с хората, които а, полагат грижи в семейството. А, един на всеки 5-6 работници носи отговорност за, да полага грижи за а, възрастни и зависими а, хора от а, семействата. А, Значи тук хората се натъкват на определени проблеми, когато трябва да съчетаят работата с полагането на тези грижи. Разбирам, че това е до голяма степен свързано с отговорностите на, държавата, на държавите членки. Ще има ли специални инициативи в тази насока, обаче от ваша страна и евентуално специална инициатива по социалния фонд? Първо, отражението на глобализацията. Трябва да използваме всички механизми в, това, в този портфейл, Неодавна бе създаден фонда за приспособяване към глобализацията. Правилата бяха приспособени към условията на криза и мисля, че това може да се използва в случай на големи премествания на производствени мощности, които водят до големи съкръщения в някои държави членки. Това явно е хипотеза, в която финансовите инструменти на този механизъм могат да бъдат използвани. От друга страна има една нова посока – да се започне международен, дори глобален диалог в резултат на кризата – сега съществува структурата на Г20 като в тази структура и свързаните с нея структури ще се срещат и министрите по социалните въпроси и труда. през април във Вашингтон ще има такова събиране. Мисля, че този диалог е много важен момент. Трябва да видим какви възможности имаме за представяне на европейските интереси и ценности в социалната сфера. To continue with the second question, the family carers. Вторият въпрос за хората, които полагат грижи за други членове на семейството си. Това е тема, по която трябва да се подходи много по-сериозно, отколкото преди. Тя е частично свързана с въпроса за остаряването. Населението в Европа застарява и по-възрастните граждани, пенсионерите, се нуждаят от особени грижи. Ние се нуждаем от нови институции и от нови подходи а, по този въпрос. И разбира се, не само вниманието към възрастните е важно. Трябва да мислим за подкрепа не само за възрастните. Трябва този проблем да го погледнем и от гледна точка на финансовия капацитет на правителствата. Мисля, че много интелигентно би било да се признае работата на тези хора, които а, се грижат за възрастните в а, своите домове, били те членове или не. Вие пресрочихте времето си. Госпожо Харкин, можете ли е, да се включите отново с допълнителен въпрос? Uh, Благодаря, господин кандидат комисар. Вие споменахте фонда за приспособяване на глобалните промени. Наскоро се чуи за някой. Е, принудена съм да ви прекъсна, защото по правилника вие не може да зададете повече от един въпрос, а, е, е, а вие вече трети въпрос задават. Е, добре, господин е, комисарят засегна е, тази тема, но, но, но аз ще се съглася с вас, госпожо председател. Допълващия ми въпрос ще бъде за хората, полагащи грижи за членове на семейството. Но, вие говорихте за устойчивостта на пенсионните схеми и за застаряването на населението. И аз се надявам, господин комисар, да включите в този контекст и грижещите, грижещите се за свои близки членове на семейството във връзка с устойчивостта на пенсионно-осигурителните системи. Да, разбира се, зелената книга която предстои да бъде публикувана през пролетта, ще разгледа въпроса и от гледна точка на пенсионното осигуряване и смятам, ние определено трябва да помислим за възможността хората, които полагат грижи за членове на семейството, да бъдат включени в осигурителните схеми. Благодаря, господа Джин Ланбърт от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме казаното от вас, че трудовата заетост следва да се превърне в централна тема на всички области на политиката. Ние проявяваме загриженост за постоянното отнемане на правомощия от областта на, на заетостта има най-различни аспекти, които имат отношение към трудовата заетост. Бих се спряла само на изменението на климата и във връзка с показателите за 2020 година. Назряват технологични промени, търсят си енергоефективни технологии. Всеки трудещ се става осъзнава е, значението на околната среда. Но други служби, е, други дирекции на комисията иземват работата по тези въпроси. Как е, ще погледнете вие на своята роля и възможност да станете привърженик на заетостта във връзка, например, с изменението на климата? Най-напред е необходимо едно добро сътрудничество между различните комисари, не непременно формално. По всички тези въпроси, които вие споменахте, определено комисар Хедегард и комисар Поточник са най-подходящите колеги, с които бих могъл да взаимодействам. И ние ще помислим за мерки в областта на така наречените зелени работни места – е, финансирането на такива работни места от социалния фонд. Аз мисля, че финансови инструменти ще се намерят за да се обезпечи финансово промяната, за която вие говорите. Бих искала да засегна този въпрос. Вие говорихте, че сътрудничеството може и да е неформално, но знаете, е, има традиция генералните дирекции да формират работни групи. Ако има такива работни групи, ние откъде ще знаем кога заседават, дали изобщо заседават, какъв е резултатът от тяхната работа. Така че, от гледна точка на прозрачността, как бихте се ангажирали? Мога да повторя само е, вече казаното от мен. Аз ще бъда не само на ваше разположение, а и е, готов е, да разговарям конкретно с вас за дейността на своите служби. Аз редовно ще се явявам пред вас, за да ви докладвам по всички тези въпроси. Благодаря ви. Обединената левица, госпожа Тимър. Добър ден. В момента е годината на Европа за борба с бедността и социалната изолация и е, трябва да посоча, че в Европа има бедност, също бедност и сред е, децата. По тази причина комисията беше помолена да представи доклад дали соци... системите за социално осигуряване в отделните страни е, имат е, доходи малко над прага на бедността. Освен това, ние помолихме комисията да, а, въведе общият метод за изчисляване на екзистенц минимума и средствата за е, осигуряване на издръжка за живот. И е, всичко това в рамките на открития метод на координация, най-вече е, предвид ситуацията, в която се намират децата. Какво искате да направите като възможен бъдещ комисар за решаване на тези въпроси и за намаляване на бедността? I think we have to use uh, this year. Мисля, че трябва да се възползваме от темата на тази година борба с бедността и социалната маргинализация. Разбира се, за да се справим, доколкото е възможно с бедността, но и с всички съпътстващи аспекти на този феномен. И разбира се, е, детската бедност е сред най-тежките проблеми. Добре е известно, че е, е, обстоятелствата, в които живее едно дете на 4-5 годишна възраст, определят по-нататъчния му живот. И когато детето на тази възраст не може да получи необходимите грижи и внимание в подходящата семейна и социална среда, определено и оставащият е, му живот ще бъде труден. Комисията може да представи своите становища в рамките на свободния метод на координация. Ще съберем данни, ще анализираме и ще предоставим резултатите на държавите членки – Определено положителен опит има, той трябва да бъде споделен и по линия на свободната координация, мисля, е, трябва да се постараем този опит да се разпространи. Да направим опит да убедим държавите членки да приемат количествени показатели. Политиката придобива сериозност е, едва когато бъде изразена количествено с определени цели и това трябва да се насърчава. Госпожа Цимер, желаете ли уточняваш въпрос? Моят въпрос беше насочен преди всичко към това, доколко комисията е готова да даде своя принос е, за въвеждане на общи минимални социални стандарти и разработка на критерии, възоснова на които да стане ясно кога и как е, може да се извършва намеса в социално-политическата сфера. Предвид дългата зима, която имаме сега, редица организации насочиха вниманието към е, това, че нараства енергийната бедност и тук трябва спешно да се вземат мерки. Има цял списък от предложения за борба с енергийната бедност. Вие ще се занимавате ли в частност с тази тема и ще приканите ли комисията към конкретни мерки в тази област? Все още не съм проучил връзката между енергетиката и енергийната политика от една страна и бедността. Е, според мен подходът, който вие е, подсказвате е уместен. Но мисля, в много държави членки, в много региони са на лице дълбоки проблеми за заетостта, за образованието, достъпа до социални и семейни грижи поначало проблеми за социалната политика и според мен ние трябва да погледнем широко и да обемем в полезрението си всичко ново. Благодаря от името на европейските консерватори и реформисти господин Хелмар. Господин кандидат комисар, ние сме особено загрижени от въздействието на политиката на заетостта на Европейския съюз върху трудовата мобилност. Мерките, които въвежда Европейския съюз, непрекъснато водят до нарастване на разходите на единица труд и намаляват мобилността. Директивата за работното време, за командироването на работци и служители, за отпуските за отглеждане на деца са само част от директивите, които възникват. Какво ще направите, за да утвърждавате принципа на субсидиарност в областта на социалната политика и заетостта. Самия фонд за приспособяване към глобализацията е толкова малък, е, че по-голямата част от него се изяжда за хонорари е, и други възнаграждения на консултантите. Общо взето аз не смятам, че тук се възлага допълнителна тежест на стопанските субекти. Политиката е насочена към защитаване интересите на работците и служителите, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Това е особено важно. По повечето от въпросите за заетостта и социалната политика действа принципа на субсидиарност така или иначе държавите членки поемат своята отговорност на общоевропейско европейско равнище, е, ние се занимаваме с е, онези въпроси, които могат е, с полза да бъдат уредени. Аз също съм економист, но не гледам на труда като на стока, като на суровина. Можем да обсъждаме цените на автомобилите, на, на мебелите, на, на продоволствието и в това отношение е, ценовите колебания са естествени. Но когато говорим за цената на труда, всъщност говорим за човешки съдби. И не можем с лека ръка да обсъждаме е, корекции на тази цена. Що се отнася до фонда за приспособяване на последиците от глобализацията, нека кажем, че този инструмент е сравнително нов. Те първа е, трябва да обобщим натрупания от е, неговото действие опит и евентуално някои неблагополучия. Според мен, общо взето, фондът се доказва като полезно нововведение, обслужвайки потребностите на хората, останали без работа. Край на краища това е целта. И ако консултантските възнаграждения са прекомерни, аз бих се съгласил с вас, че е необходимо сериозно да разгледаме въпроса, но е, преди всичко бих искал да получа е, някои е, сведения. Благодаря ви, господин Андор. Вие явно не признавате, че нарастването на правата <clears throat> на онези лица, които са заети, често намалява възможностите за заетост на онези, които са без работа. От отговора ви аз стигам до извода, че вие просто затваряте очи за реалността на пазара на труда. Вие ожесточено отричате, че сте били член на Комунистическата партия, но сте редактор на един ляво насочен ляво насочено издание. Вие сте срещу глобализацията, срещу маастриските критерии и прочие. Давате ли си сметка, че немалка част от евродепутатите е, ще подложат на съмнение вашата пригодност да заемете поста, за който кандидатствате. Опасявам се, че начина по който обобщихте моите възгледи е по-скоро карикатурен. Е, едно сериозно изопачаване на моя мироглед, е, когато и да било в моята професионална и обществена биография. Е, тези неща могат да бъдат обсъждани, разбира се, отдел. Благодаря. Е, госпожа Мара Бизото. Добър ден, е, господин комисар. Вие казахте, че инициативите на комисията съответстват на потребностите на работещите. Опасявам се, че нищо не беше казано във връзка с проблематиката, свързана с миграция от трети страни. Имам предвид мигрантите в Европейския съюз. Вие говорите за бедност, говорите за работници и така нататък, но нищо не казахте по този въпрос. Не казахте, че е необходимо да се спре миграцията и става дума за това, хилядите европейци е, които са загубили работата си, е, на тях да им се даде предимство, което в крайна сметка означава, че не се взема предвид факта, че работни места за всички няма и това може да стане основа за социални конфликти. Изтече времето ви, госпожо Бизото, прекъсва ораторката председателката. Господин кандидат комисар, можете да отговорите. Що се отнася до иммиграцията? Аз определено не съм привърженик на идеята за крепостта Европа. Аз смятам, че на иммиграцията следва да се гледа като на комплексен проблем – контекста на световната економика, а не, и не само като на проблем, а и като на възможност. Твърде често ставаме свидетели на това как е, иммиграцията обогатява обществото домакин. Е, то се обогатява с нов капацитет. Историята на човечеството го доказва, е, макар и разбира се, нерядко иммиграцията да е пораждала напрежение. И все пак е, положително може да се намери. И най-новият е, опит, особено на страните, чието иммиграционен режим е бил по-либерален, се наблюдават трудности дори второ и трето поколение иммигранти е, не могат да се интегрират в достатъчна степен в обществото. Ето защо е, председателят на комисията поставя на едно от е, предните места в програмата на комисията социалната интеграция. Аз също ще работя по този въпрос и ще взаимодействам с комисар Малстрем и комисар Рединг за да е, се е, съчетае е, правната и социалната страна на този проблем. Добре, казахте е, как вие виждате нещата, но като цяло смятам, че миграционната политика трябва да бъде преработена като цяло, не само в е, социалното измерение. Още един въпрос. Е, много хора, които имаха трудности възоснова на оказаната помощ, Госпожа Бизото, не нарушавайте правилника, само един уточняващ въпрос и той трябва да е свързан с вече зададения. Въпросът ми е свързан. Той може да звучи иначе, но е свързан с зададения от мен въпрос. Но така или иначе, кризата ни дава възможност да преосмислим социалната значимост на традиционното семейство в економически и социален, а не само в нравствен смисъл. Какви действия смятате да предприемете, за да подкрепите оцеляването на семейството като важен фактор за преодоляването на економическата криза? Съгласен съм. Трябва да се грижим за семействата. В краткосрочен план моят портфейл не разполага с кой знае колко инструменти за непосредствена подкрепа. Но ще е, работим с правителствата на държавите членки, ще ги насърчаваме, ако е възможно, и ще ги подпомагаме да е, се грижат за е, семействата, особено за многодетните семейства, е, които по-често изпадат в економически затруднения. Благодаря. До тук бяха изказванията на координаторите. Сега ще дам думата на други членове на комисията. Първа е госпожа е, Сари Есая от е НП. Благодаря, госпожо председател. За да преодолеем економическата криза, ни е необходима конкретна стратегия е, за постигане на конкурентоспособност. Как според вас гъвкавата сигурност, този принцип на гъвкавата сигурност, влияе върху конкурентоспособността на европейските търговски дружества. А впрочем, в отговора си бихте ли ни дали и определение на понятието гъвкава сигурност, понеже доста противоречиви тълкования е, се чуват първоначалните ви отговори вие всъщност заявявате, че бихте подкрепили гъвкавата сигурност, ако тя се тълкува правилно. Е, кажете ни как се тълкува правилно. Да, гъвкавата сигурност, така наречената Flex Security, е, е, е трудно нещо да се разбере, даже народния ми език почти невъзможно да се преведе. Тук се съчетават две понятия гъвкавост и сигурност. И е, смисълът е че е, нито е, една от тези страни не би трябвало да взема връх, защото в противен случай е, биха се накърнили заетостта и социалната закрила. Тоест тези две цели, гъвкавостта и сигурността, следва да бъдат преследвани едновременно в равновесие – но аз не смятам, че е, постигането на гъвкава сигурност или на сигурна, сигурна гъвкавост е работа само на отделния човек. Е, тук нещата опират и до по-добрия контакт между работодател и работник. Е, тук можем да говорим за по-гъвкави договорни условия, е, по трудовоправните отношения, но пък от друга страна и за непрекъснатото освояване е, на знания и умения, е, повишаване на квалификацията на работните и служителите, така че те да могат да се справят с новите предизвикателства, евентуално фази на преход. Друг аспект на, на тази концепция е активната намеса на пазара на труда. Също така можем да говорим за социалната защита, която действа в дадена економика, особено системата от помощи и обещетения за безработица. Подходът на гъвкавата сигурност, според мен, е бил от полза за немалко предприятия в сегашните условия на криза, тъй като Диалогът между работодатели и работници е, даде възможност е, за приспособяване към променящите се обстоятелства, така че да не се прахосва човешкия капитал, а оттам до конкурентоспособността крачката е една. Конкурентоспособността, конкурентоспособната економика е много важен момент, когато се опитваме да стимулираме заедостта. Съгласни ли сте, че трябва да имаме общи економически подходи, когато стимулираме заедостта? Например, страните от еврозоната трябва да спазват мастрихски критерии, както и пакта за растеж и стабилност. Вие Съгласен ли сте с общия економически подход? кандидатът. Мисля, че когато говорим за единство в Европа, това е обществено, економическо и териториално единство. въпросът е как се прилагат общите принципи. Мисля, че е много важно не само да разполагаме, но и да продължим да спазваме общи принципи и правила, но това трябва да правим отговорно. Това, което видяхме в условията на криза, е, че комисията е приела правилните решения, що се отнася до пакта за растеж и стабилност. Имаше решение за данъчната политика в кризисния период, например. За това е важно, според мен, да съществуват общи правила. Но прилагането на правилата винаги трябва да е съобразено с реалните обстоятелства. Що се отнася до критериите от Мастрихт? Тук отново се поставя въпроса за еднообразието. Дали критериите, които са закрепени преди е, е, повече от 20 години, е, са приложими при настоящите обстоятелства или не? Благодаря господин Серджо Коферати за групата на социалистите. Грация, Благодаря. Господин Андор, вие казахте, че с вашата дейност искате да допренесете за това Европейската стратегия 2020 да бъде осъществена. Това са много положителни намерения. Вие знаете, а и припомнихте, че една от най-важните теми в а, тази драматична ситуация, в която се намираме, е безработицата, както средносрочната, така и дългосрочната безработица. Това е безработица, която засяга много хора и а, не може да бъде решена като проблем в скоро време. Не знам, а, вие смятате ли за целесообразно економическите политики на Съюза и а, като цяло политиките, които са насочени към количествено и а, качествено създаване на нови работни места няма да бъдат въведени в една система, която да предвижда както стимули, така и санкции. Безработицата наистина е тежък проблем в момента. Тя ще остане наш спътник, независимо от максималните усилия, които полагаме, за да се борим с нея. Това е вярно. Но същевременно би трябвало да се е, постараем да променим е, стереотипите на безработица И не бива да се отказваме от нашата дългосрочна цел – пълна заетост. Мисля, че трябва да запазим този идеал, пълната заетост. Ще ни е необходимо много време и трябва да намерим най-добрия начин за излизане на кризата, така че отрицателните последици за заетостта да бъдат сведени до минимум. След което трябва да помислим как да се справим с заетостта в страните, в които безработицата е била голям проблем още преди кризата. През 80-те, 90-те години в някои държави, в някои държави членки на Европейския съюз имам предвид, безработицата вече беше тежък проблем. Дори в периоди на върхово натоварване на економиката безработицата е била 10 и повече процента. Смятам, че трябва да намерим начин за снижаване на тези показатели. Естествено, до голяма степен действията тук ще бъдат предприемани от държавите членки. Но координирането на политиките на заетост следва да съдейства за преодоляване на този проблем. Е, не следва да е, обръщаме внимание само на европейското равнище тук, защото разнообразието е много голям. Трябва да диференцираме не само е, в зависимост от конкретните обстоятелства в различните страни, но и с оглед на съответните отрасли и възрастови групи. Ако ще постигнем пълна заетост, би трябвало да имаме трайни и постоянен економически ръст. Съгласен съм. Но ако искаме тази цел да е осъществима, се нуждаем от практически действия в дългосрочен план. Смятам, че това трябва да бъде част от всеки модел на конкурентоспособност, особено с оглед историята на Европа и актуалните условия. Е, тук е, е, цяла поредица от идеи могат да бъдат е, осъществени от вас заедно с е, други комисари. Не мислите ли обаче, че е добра идея да координирате в по-висока степен и парламента да участва в тази координация, за да бъдат по-резултатни действията? Естествено, отделните комисари, всеки от тях ще направи своя принос. Но мисля, че вие в мандата си би трябвало да помислите за повече координация. Казах това в уводното си а, изложение. Ще работя в тясна връзка с колегите, които отговарят за промишлеността, за економическите и валутните въпроси. Ако трябва да говоря сега за сътрудничеството с други комисари. Мисля, че тези портфели е, са възлови за економическата политика на ниво Европейски съюз. Що се отнася до заетостта? Е, моя портфел ми дава ограничени възможности за маневриране ние можем да влияем върху страната на предлагането. Докато това, което става от страната на търсенето на пазара на труда, до голяма степен зависи от други портфели. За това трябва да говорим с господин Таян и с господин Рен за стимулиране на инвестициите. Не трябва само да се говори за ръст 2%, 3% първо трябва да стигнем до там въобще, е, за да говорим за економически ръст въобще, е, но трябва да помислим повече за инвестициите. Трябва да има повече инвестиции в Европа и следва да помислим какво да направим в тази посока. Благодаря. Група ЕНП, господин Адам Коса. Köszönöm a szót. A közvetlenül hatályos 800 per 2008... Благодаря, госпожо председател. Има един регламент 800 от 2008, който се отнася до лицата с увреждания и също така има за предмет малките и средни предприятия, тъй като повечето лица с увреждания работят в такива предприятия. В този регламент се предвиждат определени ограничения, без да се гарантира настоящо ниво на заедност. В последните месеци имаше економическа криза и е, спадна е, подпомагането на заплащането е, с 75%. Това води до една много тежка ситуация. Попита господин Барозо и господин Алмуня. Те казаха, че това попада в компетенциите на отделните държави членки. Аз обаче не съм съгласен с това, защото има 15 милиона лица с обреждания. Аз ви питам дали вие предвиждате да ревизирате този регламент и ако не, тогава какви други мерки мерки ще има за повишаване на заетостта на лицата с увреждания? Що се отнася до а, ревизирането на регламента, аз в момента не планирам това. Не мога да направя конкретно обещание, но искам да подложа този въпрос на проварка сам по себе си. Смятам, че е неприемливо, когато по-слабите хора в обществото, каквито са, например, е, лицата с увреждания, трябва да понесат е, тежестите на економическата криза. Това е неприемливо и не можем да се съгласим че трябва да бъде така. Дали този въпрос попада в националната компетентност, т.е. на националните правителства или на Европейския съюз, това е въпросът. Европейският съюз е, се занимава генерално с въпроса за антидискриминацията, а ние е, имаме тук подобна задача на общностно равнище, това е ясно. И трябва да взаимодействаме с отделните държави членки, трябва да ги консултираме, за да може да се премахне тази недостойна практика. Благодаря. Аз искам да подчертая нещо. Става дума за лица с увреждания. 50 милиона души е, в Европа е, са с увреждания. И е, безработицата сред тези лица е доста висока. Необходима ни е помощ и ако малките и средни предприятия не бъдат подкрепени, то тогава те не могат да назначават лица с обреждания. В Унгария, например, има нормативни разпоредби за назначаване на такива лица и когато в малките и средни предприятия не се назначават такива лица, те е, трябва да е, изтърпят наложените им санкции. В други е, държави в Европа се подкрепя създаването на работни места. Какви е, решения е, смятате, е, че са по-добри в случая? Е, е, Най-вероятно и двата варианта ще се окажат важни независимо от възможностите, които съществуват в определена държава членка. Съвсем явно съществуват в отделните държави членки изградени традиции и те се различават помежду си. Тук, ако говорим за политиката за социална заетост, не виждам пространство, място за постигане на качествено нов скок. Но все пак има възможности държавите членки да постигнат по-добри е, показатели и е, да е, стигнат до по-добри решения в сравнение с миналото. Действително, пропаста е прекалено голяма и би трябвало да подкрепим всички действия в тази посока. За групата на социалистите и демократите, господин Фредерик Дардан. Благодаря, госпожо председател. Господин може ли само да се обозначите? Къде стоите? Euh, cette année européenne de lutte благодаря, госпожо председател. Господин кандидат, беше казано, че тази година е на борбата против бедността. Целите на тази политика трябва да бъдат определени на всички нива, за да се борим с крайната бедност и да се преодолее разликата между поколенията. В тази връзка вие говорихте за значението на открития метод на координация, който да е предвидим и ефективен по отношение на социалното социалното приобщаване. Какви ще бъдат действията ви в две сфери? Първо, социалното приобщаване на ромите, които вие споменахте конкретно, как ще продължите работата на предшествениците си. И а, на второ място, а, детската бедност. Въпреки, че се борим с нея, тя остава значимо явление. Не е ли време е, да се а, направи а, е, препоръка а, за борба с. А, детската бедност. Бъдещото белгийско председателство може ли да разчита на вашето сътрудничество в тази посока? Председателката прекъсва оратора. Uh, Първият въпрос за ромите. Искам да отдам дължимото на предшественика си комисария Шпидла. Мисля, че беше много голямо постижение въпросът за ромите да бъде изведен на ниво Европейски съюз. явно въпросът сега е много по-видим, отколкото беше преди присъединяването, преди разширяването на Европейския съюз с новите държави членки. Бих подчертал обаче, че този проблем не съществува като социален проблем само. Е, в новите държави членки, макар че ромското население е, в някои е, райони има много сериозно ромско население. В други държави членки от старите също този проблем съществува. Би трябвало да се работи координирано под ръководството на Генерална дирекция заетост. И в съвместна работа с госпожа Рединг би трябвало е, да направим проблема по-видим и да постигнем по-висока координация на политическо равнище. Ще видим също дали на европейско ниво могат да бъдат осигурени повече средства за подпомагане на програмите на държавите членки за по-широка социална интеграция на ромите. Тъй като вече се спрях е, от части на въпроса за детската бедност. Искам да проведа връзката между двата въпроса. В страни като Унгария, например, моята страна, двата проблема до голяма степен се препокриват. Зная, че Белгийското председателство подготвя съществени действия по отношение на детската бедност, на бедността сред децата и за това аз съм готов максимално да му съдействам. Благодаря, господин комисар, за вашите отговори. Може би като допълнение във връзка с социалното приобщаване да попитам, смятате ли, че е, е, може да се помисли за задаване на цели с препоръка за минималните доходи. Мисля, че за минималните доходи трябва да се положи доста труд. Трябва да поработя по него, не мога да импровизирам експронто. И в някои държави членки има нормативно изискване за минимално трудово възнаграждение, трябва да погледнем какъв е техния опит и също да видим как се справят държавите, в които не съществува нормативно закрепено минимално трудово възнаграждение. защото в крайна сметка тук става въпрос за разлика в политиките на държавите членки и трябва да съобразим принципа на субсидиарността, макар че сме длъжни да се ориентираме към въвеждане на високи стандарти. Благодаря. Е, господин кандидат. Сега групата на либералите. Е, точно зад вас е, стои госпожа Елизабет Лин, заместник на групата. Благодаря. Смятате ли, че тези, които не са в Съюза, са в профсъюзите са добре представени в вземането на решения. Има ли право да бъдете член и да не бъдете член на профсъюз. Как стои въпрос с спазването на правата на унези работници, които не са членове на профсъюзите? Това е въпрос, който се е, поставя и за работното време, и за други въпроси. Профсъюзите твърдят, че защитават интересите на всички. Е, но е, много работници, които не са членове на профсъюзи, доброволно работят извънредно. Вие съгласни ли сте с е, извънредния труд? Смятате ли, че работниците имат право да полагат такъв? Първо, възможността за неучастие. В Европейския съюз съществува и економически и а, е, валутен е, съюз. Мисля, че опт-аута никога не е най-доброто решение. Е, тоест, неучастието не е добро решение. Винаги трябва да мислим за а, правила, които следва да бъдат прилагани във всички държави. Ако обаче има някакви много сериозни препятствия за възприемане на европейските правила в определена страна, да, има възможност е, определена държава да не прилага правилата. Е, изключването е, е, временно, така че тук винаги има времеви елемент и той трябва да се взема предвид, когато се водят трудните преговори. Това обаче не следва да се отразява върху основните права. Правата на присъединяване и участие в професионален съюз и правата, които имат членовете на профсъюзите и лицата не членуващи в профсъюзите. Що се отнася до доброволното полагане на извънреден труд, това наистина е въпрос, по който трябва да се помисли. Не съм сигурен, че може да бъде направен генерален извод. Моята позиция е, че ако полагането на този вид труд е доброволно в един по-общ контекст на трудовото правоотношение, трябва а, все пак да защитаваме работника а, от гледна точка на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Така че а, можем да допуснем доброволния труд, който излиза извън правилата, но с някои ограничения. Да, благодаря. Знаете, че има един необнародван доклад на комисията, според който сега 14 държави членки използват този опт-аут, неучастието за много държави е, членки. Причината да не се присъединят към нормативната уредба е, че има доста обтекаеми дефиниции. Мислите ли, че това е въпрос на злоупотреба? И искам още един въпрос да задам за задънената улица във връзка с директивата за безопасните и, услов... и, и здравословните условия на труд. Смятате ли, че може да се преодолее тази задънена улица, ако помислим за концентриране на нормативната уредба само върху здравословните условия на труд, без да обвързваме това с работното време? Сега, за директивата за работното време трябва да възприемем нов подход. Отрасловият подход може да бъде една възможност и разбира се, трябва да извлечем полука от трудностите, в които се спънахме от предиш... в предишните си опити да ревизираме а, директивата за работното време. Сега не участието в тази директива, нейното неприлагане не е злопотреба сама по себе си. Смятам, че то е отражение на различните обстоятелства в отделните държави членки. И в следващите дискусии по тази тема трябва да а, вземем предвид това. Благодаря.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 Андор, вие знаете, че безработицата сред младежите в Европейския съюз силно нарасна през последните години. 5 милиона млади хора в Европейския съюз са безработни. Сега Европейският парламент прие предложение за изменение, което беше внесено от португалски депутати от НП. Това е предложение за промяна на бюджета през тази година трябва да се създаде програма Разъм за намиране на първо работно място за хора, които търсят е, първоначално работа. И е, за това въпросът ми е следния. Господин кандидат комисар Андор, знаете ли нещо за тази инициатива? И бихте ли а, е, създали такава програма Еразъм за намиране на първа работа и какви мерки изобщо смятате да вземете за борба срещу безработицата сред младите хора и създаване на нови работни места за тях? I don't know yet this, uh... Още не, не познавам тази програма. Познавам само програмата Еразъм, която бе използвана в висшето образование, но с голяма готовност ще се освободомя. Мисля, че е, това ще бъде много добър повод е, за съвместна работа между парламента и комисията. Категорично се интересувам от конкретни предложения. Естествено, е, изготвянето на нормативен проект в края на процеса е задължение на комисията, но мисля, че по този въпрос трябва да предприемем конкретни действия, тъй като проблемът е много сериозен в някои държави членки. Млад младежката безработност е около 35% някъде в резултат на кризата. И е, това създава заплахата е, да е, се погуби цяло поколение в резултат на кризата. Е, ние би трябвало не само да се стремим да избегнем най-лошото, но и да потърсим подходящи решения. В рамките на моя портфейл е, съм сигурен, че социалния фонд може да бъде използван е, за тези цели obrigada, Sr. Comissário designado. Tenho pena que não tenha conhecimento deste programa. Благодаря, господин кандидат комисар. Е, съжалявам, че не познавате това предложение за програма и е, това беше отбелязано в общия бюджет за тази година. Мисля, че скоро ще можете да се запознаете с е, тази инициатива и също така имайте предвид, че много млади хора изобщо не са намерили още първата си работа в много много държави, държави членките нямат право и на помощи за безработни, защото не са работили преди това, нямат трудов стаж. Какво ще направи комисията за да преодолее тази социална тежест сред младите безработни? Това, което можем да подкрепим и за което сме длъжни да окажем помощ, са програмите на държавите членки, които са насочени към намиране на работно място на тези изключени, изолирани работни групи. Защото в някои райони на държавите членки, е, които са в особено неблагоприятно положение. Има нужда от конкретно насочени към тях програми. Има е, доста добри примери от е, практиката в някои държави членки за приобщаване на хората от тези предимно селски райони. социалният фонд съществува и ако държавите членки направят подходящи предложения, ние можем да финансираме. Благодаря за групата ЕНП. Още веднъж госпожа Данута Язловецка. Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат, в встъплението си говорихте за положението, в което се намираме в момента. знае, че щом искате да станете комисар е, по социалните въпроси и заедостта, е, очакваме от вас да имате визия на човек, който ще започне да работи незабавно, а няма първо да се учи. Е, за да прилагате вашата политика, трябва да използвате различни механизми и инструменти. Един от тях е социалният фонд, създаден преди няколко години. Той обаче не беше много ефикасен, дори във времената преди кризата не беше много добре използван. А как ще усъвремените този фонд? Как ще го модернизирате? Мислите ли, че е редно а, да се изключи социалния фонд от кохезионната политика? И как а, предвиждате да бъде използван фондът а, за приспособяване към глобализацията? Благодаря. Социалният фонд е част, и то много важна част, от политиката за единство, тъй наречената кохезионна политика. Това е много важно понятие. Говорим за социално, економическо и териториално единство. Значи социалните въпроси са един от стълбовете на единството и трябва а, да а, остане социалната политика именно такъв а, стълб. Е, трябва да има автономно регулиране на социалния фонд, но не мисля, че той следва да бъде е, разделен от понятието единство. Да, социалният фонд може да бъде модернизиран. Възможно е да бъдат е, възприяти нови подходи, нови решения, например финансовия инженеринг. Вече има известен опит има възможности е, за съвместна работа с Европейската инвестиционна банка е, за мултиплициране на така натрупания положителен опит. Мисля, че Jaspers, Джесика програми, е, по които бе натрупан доста опит в последните години, са много положителни те показват как могат да бъдат съчетавани различни видове финансиране, различни източници на финансиране. Често пъти ние прекалено остро разграничаваме пазарната економика и онези е, отрасли на економиката, които се финансират чрез преразпределение. Мисля, че тук се нуждаем от ключ. Дори някои части от економиката да е, се нуждаят от финансиране от обществени източници, трябва да има връзка между всички економически отрасли и тези, които временно а, се финансират от обществени източници, трябва да имат възможност в един момент да преминат а, в другата част на економиката, която не ползва такова финансиране. Не, признам, че вчаш бракуе ми тега визионерства, вчаш бракуе ми tej певности, че гласуем за... Господин кандидат комисара, все още не съм сигурна, че ако гласувам, гласувам за вас, още от първия ден ще знаете какво да правите. Финансови инженеринг, който споменахте, е чисто и просто техническо решение. Вие не предложихте нищо съдържателно. Добре е, че ще изключите този фонд от кохезионната политика, но нищо не се говори за пазара на труда там. Този фонд подпомага твърде малко хора, които подобряват жизнения си стандарт, но те, както казах, са твърде малко, а пазар на труда никак не, не се е възползва от този фонд. Как ще промените това положение? Не съм сигурен, че добре разбрах въпроса ви. Ясно е, че някъде между 9 и 10 милиона души всяка година получават подкрепа под една или друга форма от социалния фонд. Това е един значим инструмент, следователно. И аз казах е, как бихме могли да го модернизираме. Е, разбира се, не веднага. Е, приоритетна задача на комисията следва да бъде постигането на целите към 2020 година и разбира се, аз в рамките на своите правомощия ще се стремя към същото. Социалисти и демократи, госпожа Юта Стайнок. Уважаеми господин Андор, в писмените отговори на зададените ви въпроси вие посочвате, че една от най-важните ви дейности ще бъде тази за преодоляване на економическата и финансовата криза. Държавите членки как би следвало да преустроят бюджетите си, е, така че е, това да не носи отрицателни последици за работещите и да не води до безработица. Освен това, поради финансовата криза в някои европейски държави членки бяха намалени пенсиите. Какво ще направите за е, гарантиране на пенсиите в Европа? Is... Опитът на различните държави членки е противоречив. Е, е, имам предвид въздействието на кризата върху е, бюджета, върху социалното осигуряване и най-вече пенсиите. Преди всичко, основният въпрос за мен от личностна гледна точка е взаимодействието ми с господин Рен и с господин Таяни по стратегията за изход. Тоест, предизвикателството не е единствено мое. Тук нещата ще се решават колективно и най-вече въпросът ще попадне на, на бюрото на господин Рен, като координатор на макроекономическата политика между различните държави и членки, особено когато кризата е породила прекомерен бюджетен дефицит. Според мен процесът ще бъде много внимателно и предпазливо подготвен. Няма причини да прибързваме, според мен. Всички мерки за подкрепа, които бяха въведени през последните две години, за да се предотврати е, свободното падане на економиката и нарастването на безработицата следва да бъдат е, отменяни постепенно, бавно и съответните правителства трябва да получат достатъчно време е, и е, експертна подкрепа, така че с пълно съзнание да предприемат тези мерки. Вярно е, че има страни, в които е, пенсиите намаляват не само в реално, а и в номинално изражение в резултат от мерките за преодоляване на кризата. Е, е, ще имате възможност по-нататък да отговорите по-пространно, господин пред... Е, ком... кандидат-комисар. Сега уточняващия въпрос. Искам още веднъж да се върна на въпроса, че в миналото не беше постигнато споразумение за възможността за прехвърляне на пенсионни права. Сега бихте ли се спряли отново на тази проблематика? И... Да, да, определено. Преносимостта на пенсионните права определено е въпрос от значение за редица аспекти на обществения живот и пазара на труда, в това число мобилността, в това число застаряването на населението. Скоро ще бъде публикувана нова зелена книга, е, посветена на пенсиите. И тя ще е, положи началото на нова дискусия на нов график е, за предприемането на мерки с насоченост към, между другото, тъй нареченото активно остаряване. Но, наистина, въпросът за преносимостта на пенсионните права ще бъде отново на, две, на дневен ред. Госпожа Емили Тюренен от името на Зелените. Благодаря. В светлината на вашия да, доста слабичък отговор, извинявайте, е, е, по отношение на безработицата, позволете ми да се върна на този въпрос. Според мен безработицата е най-голямото предизвикателство за Европейския съюз по-настоящем. Е, изправени сме пред опасността да изгубим цяло поколение. Имайки предвид, че политиката на пазар на труда до голяма степен е национална прерогатива, Какви конкретни стъпки бихте предприели, бихте могли да предприемете е, като комисар, за да се решава и координира проблемът на общоевропейско равнище? Какви политически и финансови мерки смятате да предложите? Първите мерки е, трябва да бъдат инициирани от държавите членки. Е, не бива да забравяме, че опитът е твърде различен. Е, убеден съм, че безработицата сред младежите е сериозен проблем, но не във всички страни. Вярно, в повечето е, е така. И трябва да помогнем на онези, е, в които безработицата сред младежите е най-висока. Ние ще предоставим аналитични резултати и препоръки, разпространявайки опита на страните, които по-успешно решават проблема. Нещата се свързват и с образованието. Вероятно не достигат образователните и професионално образователните възможности в страните, в които младежката безработица е по-висока. А, и трябва да се осъзнае, че при наличието на такъв образователен дефицит тези страни са застрашени от дългосрочни структурни проблеми. И финансова подкрепа също ще им предоставим. Допълващия въпрос. Финансовата подкрепа нещо, нещо не ми е ясно. На нас ни е необходим един комисар за заетостта, който е способен да подхожда творчески с въображение и с достатъчно настъпателност, за да се постигне напредък. Така че аз бих искала да ви подхвърля някои конкретни идеи и да чуя вашият отговор. Готов ли сте да създадете специална работна група за младеща? Смятате ли е, да настоявате за заделяне на целеви финансови средства за заетостта е, сред младежите? Да е, се стремите за качествена трудова заетост, а не просто за трудова заетост сред младежите. Какво може да отговорите, господин кандидат комисар? Аз съм готов да разгледам всички такива идеи. Това е, е и работа на службите на комисията. Те излизат с всякакви предложения и препоръки, но е, нищо лошо, ако такива препоръки, такива полезни идеи се родят и в резултат от диалога с парламента. ще обсъждаме този въпрос и с другите комисари от колегиума, но мисля, че възможностите, които споменахте, като например специална работна група за младеща, целеви финансови средства и прочие, определено заслужават нашето внимание. Благодаря за вас отдясно, господин кандидат комисар, нашия заместник председател Томас Ман от името на НП. Госпожо председател, на 1 май 2011 година изтича е, принципът за а, свободното движение на работници в, а, и пристичат преходните периоди. И а, от една страна а, мога да посоча, че а, а, старите държави членки приемат до голяма степен този принцип за свободно движение, а новите държави членки а, критикуват, че става дума за херметично затваряне на пазарите на труда. Този инструмент за ограничаване на пазара на труда отпада. И а, това обаче не е предмет на а, комуникация. В много държави членки това просто не се знае. Какво прави Европейската комисия, какво а, тя ще направи специфично, за да нямаме шок от а, приспособяването и а, също така да се а, промени а, нещо в а, мисленето на хората в държавите с високо ниво на заплащане. I always had the view and, uh... Аз винаги съм смятал, а и по време на присъединяването ни към Европейския съюз, е, отдавах внимание на проучванията на общественото мнение. Страховете от мобилността в разширения съветски, е, извинете, Европейски съюз винаги са били прекомерни винаги се е изтъквала, разбира се, економическата мобилност в търсене на по-добро заплащане на труда, но тя също така винаги е била преувеличавана. Мисля, че е, е, след като изтече срокът на времените режими, наложени от някои държави членки, е, това ще стане скоро. Е, ще се установи пълна свобода на движение на работниците. И ако тя породи някакво социално напрежение, ще трябва да разгледаме е, данните, но данните до сега сочат, че всичко се развива според очакванията. И страните, е, към които се насочват работници от така наречените нови държави членки, техните економики се възползват от този приток. Господин е, комисар, един от елементите на ограничаване на мобилността в много държави членки, е, по-скоро последица, беше работата на черно. Обаче, всъщност, това пречи на едно добро бъдеще на средната класа. Комисарът Спидла посочи, че иска да наложи на държавите членки да засилят контрола на строителните обекти. И е, тук е, се вижда едно неоправдано ограничаване на мобилността. Вие е, смятате ли, е, че е, държавите членки е, могат да използват инструменти за е, борба с е, злоупотребата с мобилността? Sure fully, uh, the, uh... Съм сигурен, че разбирам добре въпроса. Може би имаше и някакъв технически проблем. А сега мисля, че трябва да видим как ще гарантираме социалната сигурност. Как се осигурява общественото осигуряване на работниците, които от една държава и отиват в друга и трябва да съберем факти посредством оценката на социалното отражение преди да предприемем нови инициативи в тази сфера. Е, Благодаря за групата на социалистите и демократите, госпожа Лиза Яконсари. Благодаря. Всички знаем, че хората имат стереотип на живот, на трудов живот и този стереотип драстично се е променил през последните десетилетия, което води до несигурност и бедност, дори е, сред хората, които работят. Господин Андор, имам следния въпрос. Бихте ли очертали пред нас конкретни мерки за изграждане на доверието с оглед преодоляването на бедността на хората на пазара на труда. Какви ще бъдат е, е, вашите конкретни следващи стъпки е, за насърчаване използването на подхода на гъвкавата сигурност? Проблемът за те наречените бедни работещи, бедни трудещи се не е непременно свързан с гъвкавата сигурност. Мисля, че той по-скоро е свързан с въпроса за нестабилните работни места, които сегментират пазара на труда в е, различни страни голям брой хора работят на несигурни работни места, без да са им гарантирани достатъчно права. Затова най-напред трябва да анализираме възможностите за намаляване на броя на тези нестабилни, несигурни работни места. Естествено, тук се е, крие един плюс. Подобни несигурни работни места са съчетани с някои а, нетипични договорености, но общият резултат като цяло е несигурност за повечето хора и това е проблем, който следва да бъде преодолян а, в непрестанен диалог с държавите членки. Господин Олирен и вие Споменахте известните вече думи а, зелен и интелигентен растеж. Бихте ли се спрели по-подробно на това понятие? Какво означава то за вас? Е, yes. Да, понятието за зелен растеж това. Да, извинявам се, просто микрофона си не бях включил. Понятието а, зелени и интелигентни работни места е заимствано от стратегията за борба с промените в климата. Трябва да подхождаме положително към действията, които предприемаме. Не да ги възприемаме само като бреме и като тежест, а като възможност за създаване на работни места, които щадят околната среда и е, не генерират въглеродни емисии, особено в енергийния сектор, е, в е, тежката индустрия, тежката промишленост, в строителството. Там следва да се стимулира прехода към нисковъглеродна економика но това ще изисква ограничаване на онези производствени дейности, които са източник на въглероден двуокис и а, вредят на околната среда отвъд допустимото. Това трябва да се реши чрез конкретни програми, насочени към работниците. Обединената левица, господин Патрик Лерик. Благодаря. констатираме увеличаване на печалбите на големите банки и големите предприятия и в същото време е катастрофално положението с безработицата. За това ви питам. Съгласни ли сте заедно да направим директива, която би могла да даде допълнителни а, права на комитетите на економическите групировки за блокиране на плановете за съкръщаване на работниците, когато предприятията са печеливши. Второ, съгласни ли сте да имаме директива, с която се увеличава а, работното време, но се стимулира а, намаляването на броя на работните часове, когато има такава възможност? be, uh, Трябва да внимаваме много когато използваме думата директиви за новите инициативи, но трябва да подхождаме с открити умове към новите инициативи, с които от едно място на друго се пренасят добри примери от практиката. Ако в определен отрасъл се наблюдава така увеличаване на економическите показатели, защото кризата там е приключила, това е добра новина. Но начина по който следва да работим с тези отрасли е да прилагаме принципите и да се опитаме а, да а, генерираме възстановяване и работни места. Нали? Значи, опасността е да има възстановяване, при което няма нови работни места. Значи, Възможно е предприятието да има печалба в определен момент следствие на растеж, но да не наема работници. Господин е, комисар, именно срещу това е моята критика. В момента кризата не се отнася за всички. Има някои, които извличат огромни а, е, печалби, като същевременно хиляди работници излизат на а, е, улицата. Въпросът ми беше а, за това дали да създадем норми, с които да позволим на комитетите на економическите групировки да блокират плановете за съкръщаване и да се борят за намаляване на работното време. Кандидатът. Мисля, че опитът на работническите съвети беше много полезен в излизането от кризата, в преминаването на кризата. Това бе един от инструментите, които допринесоха за по така голямо приспособяване към критичните обстоятелства, ние стимулираме тяхното използване. Може би това е най-доброто, което можем да направим като комисия в тази сфера. Благодаря. Господин Вокс Рос от групата на консерваторите. Ето тук се намирам. Благодаря, госпожо председател. Кандидатът добре знае, че в много държави в Европейския съюз, ако погледнете държавната администрация, държавната служба, има връзка между нея и социалните услуги. Много интересно. Ако погледнете социалната политика и политиката на заетост, има много противоречия между тях. Те могат не да се допълват, а да бъдат в отявлено противоречие една с друга. Сега социалната политика може да се отрази върху запазването на работните места, които съществуват и да попречи за създаването на нови работни места. Може да се случи и обратното. как господин кандидат, вие се отнасяте към смесването на тази проблематика на ниво Европейски съюз, защото имаме социален фонд, и а, фонд за приспособяване към глобализацията и нещата не се разграничават а, ясно. А, значи, с, искаме да създаваме нови работни места, обаче понякога се подкопава пазарът. Смятам, че а, в основата си тук говорим за едно добро съчетание. Важно е политиката на заетостта и социалната политика да бъдат съзвучие помежду си. Вярно е, че в някои случаи някои правила за заетостта или определени социални очаквания е, не са добре премерени и това може да доведе до проблеми е, с заетостта. Но това не стои така на макроекономическо равнище. Имаме много примери, в които социална система с а, е, е, така много широка мрежа за социална защита а, функционира много добре, без да пречи на а, трудовото законодателство. Причината е, че се стимулира производителността, при което работната сила не се възприема само като разход. Нали, това, което е, трябва да се плати в следствие на социалната закрила, не се възприема само от гледна точка на е, данъчните задължения и тежести, а, а се гледа целият резултат, целият балансов резултат. Мисля, че една от важните задачи на социалните правила е в бюджета да няма конкуренция между тях и намаляването на цената на труда. Вместо това трябва да се инвестира в човешкия капитал, за да генерира той принадена стойност. Съгласен съм с кандидата, доколкото ако говорим за качеството на труда, то е толкова важно, колкото цената на труда. Наистина има много прекрасни примери в Европа на инвестиране в качеството на работната сила и на работните места. Това е много е, важна предпоставка за разширяване на пазара на труда, но е, това не е общо валидно положение. Социалната политика, образователната политика също има значение тук. Е, лицата с е, невисока степен на умения са най-силно засегнати от изместването на производствени дейности в Китай. Е, мислите ли, че може да се използват инструменти на образователната политика или на социалната политика за преодоляване на този проблем? Защото в крайна сметка благоденствието се озовава в Китай, ако не вземем ние мерки. Що се отнася до въпроса за неквалифицираните работници, тези работници естествено са в по-неравностойно положение, когато е, има изнасяне на производства от страна на отделни фирми в чужбина. И тук е, ние трябва да се намесим по начин, който да позволи на тези хора да получат качествено образование, да получат нови работни места, които да бъдат създадени след е, структурните промени. Жан-Люк Пенамяс от АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. В предишните ви отговори чух, че смятате да започнете консултация по социалната политика. Аз съм удовлетворен от това. Толкова по-добре, че комисията подновява диалога по този въпрос. Най-вече нека кажем за обществените услуги от общ интерес. Нуждаем се от бърз отговор по този въпрос. Комисията следва да публикува записка е, по този въпрос и освен това е необходимо да се е, разработи директива за статуса на обществените услуги от общ интерес. На второ място, как смятате да развиете позицията си по отношение на социалната е, економика, имайки предвид всички нестопански организации. Смятате ли е, да предприемете някакви законодателни мерки е, по отношение на взаимоспомагателните дружества и европейските асоциации? Бяха споменати два сектора социалните или обществените услуги и социалната економика. Те и двете се наричат социални, но не бива да се объркват, да се смесват. От а, гледна точка на комисията, а, социалните услуги би трябвало да се развиват преди всичко от а, гледна точка на качеството. И разбира се, при прилагането на общи принципи е, следва да се зачита многообразието на държавите членки. Предвид различната степен на економическо развитие. бихме могли да работим за изработването на една рамка, на, от, състояща се от стандарти за качество и достъпност. Както физическа, така и финансова. Социалната економика е понятие, на което бих погледнал наново през идните месеци и години. Аз лично съм убеден, че този сектор заслужава подкрепа, отчасти с оглед трудовата заетост, но и с оглед на социалните ценности, като солидарност и взаимопомощ. Може би не бях достатъчно точен, казва ораторът. Но, моля ви, прекъсва го председателката, ако искате да ви чуят, не говорете толкова бързо, инак няма превод. А, значи това бил проблемът. Е, смее се ораторът. Госпожо председател, ще се опитам да говоря по-бавно, но разберете ме, трудно ми е. Значи, Очакваме директива, посветена на услугите от общ интерес, която е, ще регламентира допустимото, що се отнася до държавното и частното финансиране на такива услуги. Някои колеги, е, членове на парламента, господин Саркас и други, редовно работят по доклади и резолюции. Много е сторено по въпроса, а отговор не чух. Бавен ли бях, госпожо председател? Очевидно да. По този въпрос ще трябва да съгласувам с комисаря за вътрешния пазар. Моят принос може да бъде такъв, да развия социалното измерение преди целите, които вече посочих физическа и финансова достъпност до качествени услуги. Но по същество въпросът е в ресора на комисаря за вътрешния пазар. Благодаря госпожа Паскал Грони отново от НП. Благодаря, госпожо председател, господин кандидат комисар. Полезно би било Европейската комисия да проучи новите рискове, свързани с безопасните и здравословни условия на труд. Какво конкретно смятате да направите? Е, в частност, е, уврежданията на <coughs> мускулно-двигателния апарат – все по-голяма заболеваемост се наблюдава в редица държави членки. Въпросът е засегнат в Европейската е, стратегия за безопасни и здравословни условия на труд до 2013 година. Но от там нататък какво? Тази година е, е, въпросната стратегия е, ще преполови срока си по време на Испанското председателство и какви конкретни мерки смятате да предложите вие за преодоляването на тази заболеваемост и в какви срокове? Аз определено възнамерявам да ускоря работата по този въпрос с внасенето на ново законодателство. Определено констатира се нараснала заболеваемост на опорно-двигателния апарат. Между другото, аз самия съм засегнат от такова заболяване. От такива заболявания най-вече страдат хората, работещи по канцелариите, информатиците и така нататък. Проблемът е огромен наистина а, а социалната цена се изчислява в милиарди. И тук отчасти, разбира се, става въпрос за полагането на необходимите грижи за заболелите, но от друга и за намаляването на социалната цена. Аз бих искал да приемем един доста сгъстен график. Тази година да постигнем напредък по няколко пункта, от това определено ще се нуждае от подкрепата на парламент. Благодаря, но не чух какви конкретни мерки ще ни предложите. Вие говорихте за заболяванията, за социалната цена, но какви конкретни мерки ще предложите, понеже а, е, тук става а, е, въпрос и за загуба а, е, на работа. От една страна по економически причини, но от друга по нетрудоспособност. Така че тук се нуждаем от конкретни мерки, технологични проучвания, е, е, проучвания в областта на ергономията, но, но аз нищо конкретно не чух от вас по този въпрос. Вие първоначално зададохте въпрос, свързан с а, е, а, професионалните заболявания. Да, на опорно-двигателния апарат казахме. Има и друг един въпрос за тютюнопушенето, който е на дневен ред, е, далеч по-сложен въпрос. Проблемът е много сериозен, наистина. И тук е, разликата се състои в това, че многообразието на, на националните условия е, следва да се отчита в по-голяма степен. А инак ускорения график, е, който споменах, се отнася специално за заболеваемостта на опорно-двигателния апарат по месторабота. Благодаря от името на социалистите и демократите. Госпожа Кинга Гънч. Благодаря, госпожо председател. Аз е, искам да задам един въпрос във връзка с ромите, но а, е, и един друг въпрос. Е, радвам се много, а, че чух господин Андор да споменава, че заетостта всъщност а, ще трябва да присъства в хоризонтална директива. Ние знаем, че след кризата макроекономическите показатели се подобряват, обаче това не се отнася за заетостта. Необходими са ни обаче конкретни мерки с конкретна програма, свързана с механизъм за микрокредитиране, микрофинансиране. Това е програма, по която парламентът гласува скоро. Как е, вие виждате тази програма? Кои групи е, могат е, да бъдат облагодетелствани от нея и какво комисията трябва да има предвид тук преди всичко? Що се отнася до микрофинансирането, най-важното в случая е, или може би най-важната причина, поради която микрофинансирането беше поставено на дневния ред, и е, то на европейско ниво. Та тази важна причина е, че финансовият сектор в настоящата ситуация не беше в състояние да даде отговор на въпросите и проблемите на лицата, които понасят тежестите в едно общество. Това са примерно работниците от необлагодетелстваните райони и а, малките а, фирми не можеха да вземат кредити. Тези а, проблеми трябва да се решат а, с механизма за а, микрокредитиране. Това е нова инициатива и тя ще предостави ефективна помощ за предприятията ще бъдат създадени институти за микрокредитиране в държавите членки, в които все още няма такива, а в тези, в които съществуват, тези институти ще започнат да отпускат кредити. Благодаря. Радвам се, че подкрепяте тази програма и се надяваме, че а, сме много близко до решението. Попитах обаче и а, е, още нещо, за кои а, е, групи от обществото е предназначена тази помощ. Днес в изслушването говорихме за хората с обрежданията, говорихме за ромите и аз а, е, смятам, че в а, тези а, сектори тази програма би могла да предложи конкретна помощ. Интересуваме също дали са ви известни други добри практики от други държави членки, които а, тези държави членки членки са въвели е, по време на кризата и които за вас са особено подходящи и бихте ги разпространили в Европейския съюз. Конкретно, що се отнася до микрофинансирането, до микрокредитирането, аз е, трябва да кажа честно, че не мога да импровизирам, не мога да ви кажа къде съществуват най-добрите практики. Във Франция, в Испания има добри институции за това, но има и страни, в които тази система въобще не съществува, като например в Унгария. Същевременно се разпространиха определени практики, които а, достигат дори границите на а, престъпното поведение, например а, лихварство и отпускане на кредити а, по този начин. Тези а, практики засягат точно уязвимите групи в обществото. Аз мисля, че има опит, който бихме могли да възприемем. Има и инициативи, които бихме могли да възприемем. Още преди кризата имаше определени инициативи във връзка с микрокредитирането. А сега обаче няма толкова много източници, няма толкова много средства, както във времето преди кризата и за това ние трябва да се занимаем на европейско равнище с тези проблеми. Благодаря. Господин Давид Каза от НП. Благодаря, госпожо председател. Аз съм доста загрижен, понеже смятам, е, че въпросите, които бяха отправени е, на господин кандидат е, комисара, и то важни въпроси, получиха отговори в най-общ смисъл. Примерно, ако вземем заетостта или безработицата сред младежите, някаква особено изразена представа за действията на комисаря не чухме. За е, иммиграцията също. Аз е, не знам е, дали си давате сметка колко сериозно е положението на е, иммиграционната обстановка в Южна Европа. А моят въпрос е за бедността, особено сред децата. Какво смятате да направите, за да преодолеете този изключително сериозен проблем? 17% от европейските граждани всъщност живеят под чертата на бедността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 Този проблем наистина е много тежък. Имам предвид е, бедността сред децата. Да се намери веднага решение на този проблем е нереално като очакване. Но ние трябва да започнем веднага да работим по него и да продължим работата, която започна Европейската комисия. Тя вече е, предостави определена помощ на държавите членки при решаване на този проблем. По време на кризата обаче това е много по-трудно, но от друга страна по време на кризата е особено важно е, да се оказва социална подкрепа и е, повече хора да имат достъп до социалните услуги и до микрокредитите, които споменахме. Микрокредитирането помага за намиране на нови решения в тази област. Това, което комисията може да направи е да а, помогне на държавите членки с а, данни, с анализи, а, може да помогне на държавите членки да опознаят по-добре ситуацията, да създадат бази от данни и ние знаем много добре кой може да си позволи този портфел и кой не. Аз отново ще е, формулирам въпроса си, понеже не чух отговор. Какво точно ще предложите като комисар, ако бъдете утвърден, като е, мерки е, за преодоляване на бедността? Добре, микрофинансиране казахте, но откъде ще се финансира това микрофинансиране на свой ред? Не чухме. Бедността е реален проблем. Няма смисъл от а, красиви думи, защото бедността е грозна и на всичкото отгоре реална. Действия са необходими, господин кандидат комисар, е, и ви питам какви действия ще предприемете, за да постигнем показателите, които са заложени за 2010 година, които изобщо не са постигнати. Да не говорим за стратегията за социално приобщаване към 2008. Имате право. Въпросът е, се състои само в това, какво за една минута мога да предоставя като отговор на вашия въпрос? Трябва да анализираме първо причините за бедността и да се справим с тях по време на криза. Е особено важно да се гарантира сигурността на доходите и е, да подпомогнем бъдат подпомагани бедните. Тези възможности трябва да се използват в дългосрочен план. Трябва да анализираме абсолютните причини. Групите в неравностойно положение, те дали изобщо имат достъп до образование, до работа, до социалните системи. Това са всъщност причините, или по-скоро услугите, до които нямат бедните хора достъп и това е една от причините за бедността. Става дума за една комплексна програма, която предполага да се работи с всички в сферата на образованието, в сферата на социалните услуги, в сферата на здравеопазването и да се вземат съответни политически решения, като се набележат конкретни цели на национално равнище. За НП благодаря, госпожа председател, господин кандидат комисар. Вие сте научен работник и вашите отговори а, твърде често бяха повърхностни, бих казала безсъдържателни. Ние обаче като избраници на своите европейски съграждани сме длъжни да отговорим на техните очаквания. А те очакват една ефикасна политика за трудова заетост. И именно в тази връзка искам да ви знам четири въпроса. Да чуем какво смятате да ни предложите. Най-напред председателката прекъсва ораторката. Нека ви напомня, че става въпрос, че може да зададете само един въпрос. Да, да, разбира се, но всичко е свързано с трудовата заетост, госпожо председател. И така, как ще се преборите е, е с е, е, е завършването на образованието без квалификация, как ще работите за преквалификация за трудова заетост, как фонда за глобализацията ще бъде по-ефикасен за запазване на трудовата заетост и какво ще правите с 15 милиона хора с физически увреждания и по отношение на тяхната трудова заетост. a négy téma е, négy eltérő е, megközelítést е, Игенял. И те теми, четирите въпроса, които формулирахте, всеки от тях изисква специфичен подход. А, в съчетание а, по различен начин на различните инструменти, с които разполага портфейла. И аз а, няма да започна от нулата, ако вземем, например, професионалната квалификация. По професионалната квалификация се работи в рамките на Лисабонската програма още от нейното приемане на сам. Напредък има и той трябва да бъде признат. А и ние ще оказваме подкрепа на е, е, държавите членки, когато те излизат с предложения за национални програми е, за повишаване на квалификацията. Да, отговорът ми е общ, но конкретните детайли е, се формулират по държави членки е, в техните национални е, програми. Фондът за приспособяване е, към последиците от глобализацията е нещо съвсем различно. Тук става въпрос за преодоляване на последиците от изнасяне на производствени е, мощности на стопански обекти от Европа, е, другаде по света. И тук, разбира се, възниква необходимост от преквалификация, е, от разширяване на възможностите за достъп до пазара на труда посредством институциите, с които разполага всяка отделна държава членка господин кандидат комисар, не стигнахме до дъното на, на проблема, а проблемът е реален. Става въпрос за доразвиване на действащата политика, така че е, трудищите се да се приспособяват по-добре към новите потребности на работодателите, за да запазят своята заетост. Да, естествено, чрез различни инструменти, ние ще трябва да еволюираме политически, но аз ви питам в каква посока ще еволюираме политически, тъй че хората да си запазят работата. Далеч по-лесно е да привлечеш хора на работа, т.е. да им осигуриш първа работа, отколкото да гарантираш запазване на заедостта им. И аз това ви питам. Как ще го гарантирате? Отговорът може би звучи твърде общо наистина, но тук наистина трябва да говорим за гъвкавата сигурност и тя да бъде основния похват за запазване не само на отделните работни места, а и на трудовата заетост като цяло в дългосрочен план. Мога единствено да повторя колко е важно да се освояват непрекъснато знания и умения, прослутото учене е, през целия живот. По-нататък социалният диалог е нещо изключително важно, за да е, се постигне гъвкаво приспособяване към новите предизвикателства на пазара на труда и глобалната економика. Благодаря от името на социалистите и демократите. Това ще бъде последният е, въпрос от името на Комисията по социални въпроси господин Илкс. Господин председател, безопасните здравословни условия на труд са важен аспект от вашия портфел, който през последните години е пренебрегван. Удовлетворен съм отказаното от вас за заболяванията на опорно-двигателния апарат от намеренията ви да внесете изменения и допълнения на директивата за електромагнитните лъчения и полета за преодоляване на здравните рискови, които поражат електромагнитните устройства. Но какво друго? Например, имаме здрав... рискове за здравето, свързани с нанотехнологиите. Рискове пораждат и действащите директиви Действащата директива за безопасни условия на труд не споменава дори компютърната мишка, така наречена, защото когато е приемана директивата, мишката още я нямаше. Так какво възнамерявате да направите по-конкретно в тази област? Новият подход е, следва да отчита повечето от проблемите, които посочихте във въпроса си. Излагането на въздействието на опасни материали е, е сериозен аспект, но тук възниква проблем за наличните научни сведения е, по въпрос. Ако вземем е, тютюнопушенето, научните констатации са безспорни и доказването на една или друга теза е много лесно. Но ако вземем електромагнитното въздействие, там нещата далеч не са така ясни, а още по-трудно е, могат да се, да се определят въздействията на други опасни вещества и материали, е, за чието отрицателно въздействие не е натрупан достатъчно емпиричен материал. Така че аз не мога да се ангажирам е, просто така с някакви законодателни мерки. Благодаря ви. Добре е да се чуе във всеки случай, че възнамерявате да разработите съдържателна програма за действие, но трудно ще бъде да приемете такава съдържателна програма, такава съдържателна програма да бъде прокарана през колегиума на Барозо. И се питам на какви лични качества свои ще разчитате, за да прокарате тази съдържателна програма през колегиума. Да, има някои въпроси, по които проявения личен ангажимент, а и нормативната обстановка са отрешаващо значени. Ако вземем директивата за работното време, там също има очевидни аспекти за безопасните и здравословни условия на труд. Но решението не зависи от едного. Е, е, натъкваме се на някои е, препятствия от юридически характер. Регистрирани са и нарушения на директивата. Така че аз няма нужда да разчитам на личните си качества. На лице са правни изисквания, които налагат неотложността. А сега от Комисията за жените и равенството на половете. Първи въпрос е от името на НП. Ще говоря на английски язик, за да стане по-лесно. Вие многократно днес засегнахте състоянието на най-уязвимите граждани на Европейския съюз, изложените на ежедневна дискриминация, онези, които най-трудно могат да се справят с безработицата. И за нас от Комисията за жените и равенството на половете тези въпроси са изключително важни и ние сме готови за напред да взаимодействаме с вас – в това отношение. Бих искала да повдигна един друг въпрос обаче, който е определено част от вашия портфел, а именно е, системата на обещетение и помощи за безработните. Кандидат комисаря от словашка страна Барош Севкович през 2005 година заяви, че ромското малцинство, е, което вие нееднократно споменахте е, днес тук, е, експлуатира системата на Словакия за социални грижи. Как бихте коментирали това изказване, това крайно отрицателно изказване? Имайки предвид, че когато говорим за социално приобщаване, ромите е, са най-маргинализирани, най-изключени в Европейския съюз. Как гледам аз на това? На, на ромското младсинство. Определено това е една група в неравностойно положение. Има пет държави членки, е, в които ромското мълцинство е изложено не само на дискриминации и предразсъдъци, а и на липсата на достъп до заетост, до здравеопазване, до жилищно осигуряване и, и е, поредица други проблеми, в това число в образователната сфера. Е, предвид сложността на проблема, Наистина, ромското младсинство е, е маргинализирано. Разбира се, вие цитирахте друг във въпроса си, аз не споделям това мнение, аз ще трябва да разговарям с колегата кандидат-комисар. Но стратегическият ни подход трябва да се основава на много е, детайлно проучване. Става въпрос за ромите на общо европейско равнище. Вече говорих по този въпрос с госпожа Рединг. Аз смятам да го обсъдя и с други комисари, комисарят за образованието, за здравеопазването, е, за да бъдат предвидени комплексни е, мерки. Благодаря, ако ми позволите за съжаление, аз съм единствената е, е, евродепутатка, представител на е, ромското младсинство, макар че ако се спазваше някаква пропорционалност, трябваше да бъдем поне 20. Та ви питам, какви ще бъдат посланията на комисията по приобщаването на, на това мълзинство в крайно неравностойно положение? И когато господин Севкович заместник-председател на Европейската комисия, отговаря за междуинституционалните отношения, след като такъв човек е, е, на такава е, отговорна позиция, макар и кандидат си позволява подобни изказвания, как виждате вие за себе си ролята на, на катализатор на промените е, в отношението към ромите и, и как ще се отнасяте към подобни становища. Преди да коментирам казаното от когото и да било друг, е, би трябвало да разговарям е, с този човек. Сега не, не бих искал да се ангажирам с коментар. Важното тук е да препотвърдя, че от моя, от наша гледна точка става въпрос не само за една уязвима група, а за практически най-уязвимата група е, хора в Европа, е, които се нуждаят от целенасочени мерки на равнището на държавите членки. И разбира се, ние сме длъжни да положим максимални усилия, вероятно повече от онова, което сме правили до сега и на общо европейско равнище. Аз познавам а, е, работата ви, е, поздравявам ви а, е, за нея. А, беше изработен и един сериозен доклад на, на парламента е, по този въпрос. Тъй, че смятам имаме достатъчно основа за нови инициативи и е, бих искал е, да, да посоча поведението на комисаря Шпидла, например, е, е, в рамките на, на, на предишния мандат. Примерно поведение. Госпожа Естреля от е, социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат, аз съм докладчик за преразглеждането на директивата за закрила на бременните работнички и работничките, които кърмят, или тъй наречената и известна още директива за отпуска по майчинство. Държавите членки имат своето законодателство за отпуск по майчинство, но такова не съществува на ниво Европейски съюз. Е, ако искаме да има равенство между половете и да бъде съчетан професионалния с личния живот, би трябвало да се поделят задълженията между майките и бащите. Въпросът ми е, бихте ли подкрепили включването на отпуска по бащинство в тази директива 92 наклонена черта 85. I'm very supportive of the idea. I think it's very... Много силно подкрепям идеята. Мисля, че е изключително важно бащите да се занимават с децата си, да се грижат за тях. Аз самият съм го правил и зная че често пъти проблемите могат да се решават чрез отпуска по бащинство. Не непременно необходимо в началото да имаме императивни норми в тази посока, т.е. отпускът по бащинство да бъде задължителен. Най-напред трябва да видим дали различните държави членки могат да предложат добри примери от практиката в тази посока и да видим как те се съотнасят към социалните системи и законодателството в съответните държави. Защото тук отново трябва да вземем предвид многообразието и принципа на субсидиарност. Благодаря. Благодаря от е, това, което казвате. Е, съдя, че вие искате създаване на е, европейско законодателство, което да урежда отпуска по бачество или това да бъде закрепено в споменатата директива или пък да стане чрез нова инициатива на комисията. Ако се планира нова инициатива, кога смятате да стане това? трябва да проуча въпроса по-подробно, но ще се опитам да определя кой е най-подходящият подход и а, кой е най-подходящият момент. Не мога да кажа повече а, е, за графика. Госпожа Сирия Овир е, за групата АЛДЕ. Tänan президент, president lugupeetud кандидат, Демократия pooldajana Господин кандидат, като застъпник на демокрацията, не мога а, да се съглася и примиря с факта, че половината от нашето население а, е в по-лошо положение и бива репресирано в сравнение с другата половина, само защото тази половина са жени. Повтарям, през последните 40 години, 40 години, Европейският съюз е приел километрични нормативни актове, различни директиви, насоки е, с е, различен правен ефект. Всичките е, са все свързани с равенството между двата пола. Съгласна съм, че по този въпрос следва да се работи. Трябва да се работи за а, установяване на равенството между половете, но а, тези принципи и правила трябва да се прилагат и на практика. Въпросът ми е следният. Ако погледнете разликата в заплащането на мъжете и на жените, съответно, не говоря за последното проучване а, от 2007 година, а, кое, която бе добра година за економиката, ако погледнем по-назад в историята, ще видим, че всъщност повечето държави с течение на времето разликата в заплащането на мъжете и на жените се е увеличила. Въпросът ми е какво ще направите, е, за да накарате държавите членки да спазват приетите актове? Длъжен съм да направя всичко в правомощията си, е, за да е, съдействам държавите членки е, да прилагат действащото законодателство. Проблемът е реален, макар че в известен смисъл през последните години отбелязваме напредък. Особено ако погледнем внимателно разликата в заплащането, виждаме, че наистина тя все още е голяма, 17-18% среден раз, размер на разликата е много голям показател. Но ако видим от друга страна участието на жените в пазара на труда, през първото десетилетие на настоящия век в Европа определено сме постигнали напредък. Но проблемите остават. Съгласен съм, че разликата в заплащането все още е твърде голяма, трябва да се получим от опита на някои държави, особено скандинавските, които са постигнали по-добри резултати в това отношение и е, в които е, повече жени заемат ръководни позиции. Това е, което можем да направим е да помогнем на жените чрез изменение на уредбата за отпуска по майчинство. Можем да помогнем на жените е, да се заемат с предприемаческа дейност е, чрез усъвършенстване на правилата за това. В общи линии е, трябва да настояваме на това равенството между двата пола да бъде отразявано във всеки нов проект на нормативен акт, независимо от кой отрасъл е той. Ehm, Благодаря. Имам последващ въпрос. Това, което се опитах да попитам, е следното. Е, разликите в заплащането в много държави членки се увеличават. Вие говорите за 17%. Аз съм от Естония и там разликата в заплащането между двата пола е 33%, докато преди 5 години беше 22% какъв ще бъде този процент, каква ще бъде тази разлика след приключването на економическата криза, не е известно. Тази държава членка, моята, както и други държави членки, не обръща никакво внимание на решенията на Европейския парламент. Аз съм председател на, Европе... на Естонската асоциация на жените и постоянно питам какво ще прави Европейската комисия с онези държави членки, които непрекъснато нарушават правилата. 33% за които говорите вие са най-високият показател, за който съм чувал някога. Ние трябва специално внимание да обърнем на тези големи разнобои. Дали в криза или извън условията на криза подобни конкретни случаи трябва да бъдат решавани, както казах, в Европа многообразието е голямо и трябва да излезем извън средните стойности, за да знаем къде какво става. Не съм запознат с конкретната обстановка във вашата страна, но обещавам, че ще се запозная с нея и ще се опитам да събера информация за конкретните причини за тази разлика. Защото тук чувам за цифра двойна в сравнение с, средностатистическия показател. Това наистина е крещящо положение и е, тук трябва задължително да се предприемат мерки. Ако е на лице дискриминация, Европейският съюз определено има силна роля, която е длъжен да изиграе. Благодаря. Преминаваме към Комисията по културните въпроси. Първо, господин Георгиос Николу е от НП. Е, Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат е, комисар, е, ние вече сме говорили с вас, а сега съм изправен практически пред вас – е, говорихме за безработицата сред младежите, бедността сред младежите и е, данните сочат, че една пета от е, всички млади хора живеят на границата на бедността. И бедността сред младежите е два пъти по-висока, отколкото сред останалото население. Обаче по различни причини и се стига до а, този а, резултат. Причини свързани с възпитанието а, и причини от друго естество. Много често а, се получава така, че когато тези млади хора намерят а, работа, намерят някакво работно място, тяхната квалификация не се взема а, в достатъчна степен предвид, т.е. очакванията им не се сбъдват към а, работното място, което са получили. Как ще укрепите съответните структури, така че че е, да е, се улесни преходът е, към света на труда. The, uh, new skills for new job. Новите умения за новите работни места и програмата в тази насока трябва да изиграят основна роля в подпомагане на националните системи, включително системите за обучение, при преодоляване на проблема, който поставихте а именно липсата на квалификация на а, млади хора, които излизат от училище и искат да си намерят работа. Тук говорим за поделена отговорност на образователната система и а, на а, политиката, активната политика на заетостта такава активна политика е, някой път липсва и в... за това в отделни държави се наблюдават шокиращи цифри на безработица сред на младежите. Ние със сигурност ще се нуждаем от а, е, по- сериозен анализ, е, защото ако безработицата започне на твърде млада възраст, тя се превръща в структурен проблем и води до дългосрочна изолация от обществото, а това струва много по-скъпо. Затова тези доклади и тези експерти, експертни познания, на които се е осланяла комисията, трябва да бъдат използвани. И с тях да бъдат подпомогнати държавите членки да вземат предвид полуките. Да. Въпреки всички проблеми, които вие посочихте, все пак нещата са така, че младите хора обикновено са по-добре квалифицирани, отколкото в миналото, обаче не получават възможност за преход към света на труда и заемане на работни места съгласно тяхната квалификация? Как можете да създадете възможности те да натрупат първоначален опит? От практиките това е добър метод, обаче много често се получава така, че тези млади хора по време на тези практики биват експлуатирани, покриват всъщност нужди на съответното място, където практикуват, които са много извън тех, изискванията към полагането на практика. В Гърция, например, това много често се наблюдава. Експлоатация на млади хора по време на практика. Какво бихте направили вие срещу това? Сега, а, ние се опитваме а, да създаваме а, повече е, програми за стажанти. Е, това е част от е, нашата реакция на кризата, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. Мисля, че тук сме постигнали значителен напредък по линия на създаването на работни места. Ако вие сте свидетел на случаи, в които на тези работни места младите хора с, биват подлагани на лошо отношение или не получават възнаграждение, това сигнализира за сериозни проблеми и ние трябва да намерим начини да се намесим. Но системите и програмите за стажуване сами по себе си са напредък. И би трябвало да проучваме всички случаи на аномалии и отклонения от правилата в такива случаи. Последен въпрос от Комисията по култура е, госпожа Мари Онебълс, е, колега от е, групата на социалистите и демократите. Тя е отпред. Искам, господин председателю, да настоя да отговорите какво ще направите за безработицата сред младежите. От броя на въпросите, които ви бяха зададени, се вижда колко при сърце взимаме този проблем и колко голям е той в целия Европейски съюз. Голяма част от него се дължи на липсата на квалификация. Но бихте ли могли малко да доразвиете отговора си на последния въпрос? В частност във връзка с висшето образование доста абсолвенти изискват, излизат от университетите без необходимите умения и се нуждаят от допълнително професионално обучение. Искам да е, получа от вас е, е, отговор за конкретните решения. Всички много съжаляваме за бедността, за безработицата, но всъщност това, което има значение, са мерките за преодоляване на това положение. Затова ви питам, по какъв начин според вас можем да приведем в по-голямо съответствие а, уменията на младите хора с изискванията на пазара на труда, така че те да могат да си намерят работата. Уменията да се превръщат в работа. А, а, мислите ли, че тук можем да се осланяме на професионалното обучение? Това е положението в Великобритания. Всъщност, е, може ли е, резултатите от професионалното обучение да се пренасят, да се прехвърлят от една държава членка в друга? Първо искам да кажа, че Европейският социален фонд ще продължи да подпомага обучението, включително съвременяването на професионалното обучение и образование. Второ, искам е, да спомена отново експертната група Нови умения за новите работни места. Тя ще излезе с препоръки за по-нататъчно осъществяване на инициативите в тази област. През пролета на настоящата година комисията, освен това, ще приеме известие, което би трябвало да даде нов импулс на по-нататъчното сътрудничество в Европейския съюз в областта на професионалното образование и обучение. Това е тъй нареченият Копенхагенски процес. това е въпрос, който също ще стои на вниманието и то приоритетно на Белгийското председателство. Ще има ново комюнике за стратегическите насоки на обучението и образованието. Euh, Благодаря. Остава ни още малко време за допълващи въпроси понеже нещата са така добре организирани, аз вече разполагам със списък, пак съобразен с системата ДОНТ. Давам думата на господин Дерек Кларк от Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, госпожо председател. Без съмнение знаете, че има цял порой от регламенти и е, директиви засягат стопанската дейност. Е, големите предприятия могат да е, се справят а, с задачата да спазват закона, могат да си наемат служители, които да следят само за това. Малките предприятия обаче страдат и то страдат тежко. А малките предприятия имат решаваща роля за заетостта. Ако не греша, на тях се пада 50% от заетостта. И не е редно те да са подложени на такива затруднения. И ви питам, какви намерения, конкретни намерения имате, за да намалите тежестта върху малките предприятия? Малките и средните предприятия наистина имат решаваща роля в създаването на работни места – и ние трябва да ги подкрепяме най-малкото заради това. Част от намеренията на комисията се свежда до намаляване на ненужната административна тежест, а в някои случаи до опростяване на съществуващата нормативна уредба. Господин Штойбер, Штойбер ръководи група на високо равнище – която проучва именно този въпрос за намаляването на ненужната административна тежест, но трябва да ви обърна внимание на това, че в тази област е, социалната уредба, т.е. нормативните актове свързани с социалната област, е, са сравнително малко. Има други нормативни актове, които в далеч по-голяма степен затрудняват малките и средните предприятия. Социалното законодателство не можем да кажем е, е виновно е, за е, тази административна тежест. Е, доколкото знам, е, на него се падат около 3%. Но аз разбира се ще съдействам на групата на високо равнище и ще взема под внимание е, нейните заключения. Вие споменахте социалното въздействие – Разбира се, е, най-голямата социална полза, която може да излече който и да било член на обществото, е да получи работа. А аз конкретен отговор в това отношение от вас не чух. Вие неколкократно споменахте тук директивата за работното време и ако правилно съм разбрал, вие не възнамерявате да е, търсите намаляване на броя на онези страни, които факултативно са се отказали от е, участие в прилагането на тази директива. Вие възнамерявате ли нещо да направите по въпроса и то в конкретен срок? Аз казах, че ще погледна от нов ъгъл към този въпрос. Това е необходимо в контекста на директивата за работното време нов контекст фактически е необходим. Най-напред аз бих искал да изслушам социалните партньори. Да разгледам оценката на въздействието. Казах вече също така, че според мен факултативното неучастие е, не е най-доброто решение в един паричен економически съюз но аз нямам намерение да поставям срокове. Когато говорим за директивата за работно време. Благодаря. Последният въпрос ще бъде зададен от колегата Татяна Станока от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин кандидат комисар, поради е, настоящата криза някои държави членки се възползваха от финансова помощ от страна на Европейския съюз и на Международния валутен фонд. Междувременно обаче тези същите страни са реализирали твърде спорни мерки в социалната област, е, намалявайки е, размера на пенсиите, на другите социални плащания, на е, обещетенията за време на нетрудоспособност, като примерно в Латвия, моята страна, или пък е, у вас, в Унгария. Имайки предвид, че най- е, социално слабите са и най- остро засегнати от кризата, имайки предвид и това, че мерките за подкрепа са насочени към намаляването на бедността в страните бенефициенти, Приемате ли положението, че социалната неутралност би следвало да стане задължително условие на всяка по-нататъчна помощ? И ако приемате е, подобно становище, т.е. поставянето на условия от социален характер при отпускането на помощ, как смятате да прокарате тази идея? Финансовата помощ е, е, се предоставя е, не едностранно от Европейския съюз, а съвместно от Европейския съюз и МВФ. И аз съм съгласен, че вероятно следва да се разгледат условията, които поставя Международния валутен фонд с оглед на социалните последици от финансовата криза, от кризата на ликвидността и а, а, въздействието на бюджетната, на данъчната политика в отговор на такава една криза. Е, Достойно за съжаление е наистина, че са намалени е, пенсиите, но пък намалени са и трудовите възнаграждения, е, заплатите в държавния сектор във въпросните страни. Кризата е много тежка наистина. Ето защо аз още в встъпителното си слово подчертах, че е необходимо е, да се насочим към е, корените е, на кризата, към причините за нея, да усъвършенстваме международната финансова инфраструктура, за да избегнем подобни кризи в бъдеще. В настоящия момент наистина е необходима целенасочена помощ, Е, подкрепа за онези, които са засегнати от е, намаляването на доходите и доколкото знам, Европейският съюз и МВФ подкрепят идеята за такива целенасочени плащания, целеви плащания по-скоро, е, и ние ще те първа разглеждаме възможности за усъвършенстване на тази помощ. Още малко време ни остава, казва председателката, за е, допълнителни въпроси. От името на АЛДЕ, госпожа Надя Ирш има думата. Господин е, кандидат комисар, вие в отговорите си, свързани с институции, като например синдикати и така нататък, отговорихте доста подробно, а въпросите, които бяха свързани с работници, лица с увреждания и така нататък, отговорите бяха по-общи. И програмите, с които вие бихте върнали тези хора на пазара на труда, трябва да бъдат много специфични. Моят въпрос е, е тъй като тези е, целеви е, групи са специфични, и може би попадат в ресора на госпожа Рединг, бъдещата ви колега. Аз мисля, че тези целеви групи, като хомосексуалисти, мигранти и така нататък, това са наистина целеви групи, а бихте ли могли да предложите специфични мерки за по-възрастните, които също са специфична целева група? Yes, I have to work with uh, Vivian Redding on every area which is connected. Аз ще взаимодействам с Вивиан Рединг в, в, в всяко отношение свързано с дискриминацията, противодействието на дискриминацията е, и законодателството за недискриминационно отношение по повод на трудовата заетост и въобще в социалната политика Посочените от вас групи, е, хората с увреждания, иммигранти и прочие, е, за тях са необходими и целеви програми и ние трябва да поискаме от държавите членки да определят за себе си показатели, така че е, практиката в сферата на трудовата заетост да гарантира по-висока степен на приобщаване е, и това не може да стане за ден-два. Тези въпроси трябва да бъдат включени в програмата 2020, 2020 на Съюза. И по тези въпроси основно ще се говори през пролетта, предвид тяхното включване в дългосрочната ни програма. Госпожа Хирш, желаете ли да допълните? Тоест, е, за вас си остава важна област е, е, тази, която споменах и вие няма да я отдадете в ресора на госпожа Рединг, така ли? Геда. Ние трябва да работим заедно. По всички въпроси за недискриминацията. Що се отнася до недискриминацията, това е ресор на Вивиан Рединг. Обаче едни и същи социални групи попадат и в рамките на социалната политика по моя портфейл естествено помежду ни с госпожа Рединки е необходимо сътрудничество, така и ще направим. Благодаря, каза председателката. Ще дам възможност за задаване на още два въпроса, след което господин кандидат комисарът ще разполага с 5 минути за заключително слово. Следващият въпрос ще бъде създад... зададен от госпожа Ройтен, Ройтен от НЕП. Благодаря, госпожо председател. Господин Андор, аз внимателно слушах е, е, и въпросите, и дадените отговори, и то без каквито и да било предубеждение, бих искала да ви отправя една дружелюбна забележка. В повечето си отговори вие говорихте е, от е, първо лице множествено число, а аз бих искала вместо това да говорите от своето лично единствено число. Да казвате аз, вместо ние. И ако вземем плана за действие, първия план за действие, като е, е, е, първи по рода си план за Европейския съюз. Какво ще правите? След това по мобилността, въпрос зададен от е, Томас Ман. Какво ще правите по този въпрос от до 1 май? На трето място, работното време. Трябва да кажа, че факултативният отказ е, от участие в една или друга директива не може да бъде решение. На четвърто място безработицата. Имаме насоки. Но в Европа има разлики. В Холандия 3,7% е, безработица, в Испания почти 18% безработица. И тези насоки за заетост или за преодоляване на безработицата не дават резултат. Какво смятате да направите? Дайте ни програмата си, моля ви. It's a uh, It's actually a summary of uh, some issues with... Вие току-що направихте обобщение на е, поне част от разговора ни днес. Програмата е такава. Въпросът за заетостта, целите свързани с заетостта, да придобият хоризонтален характер, е, да е, присъстват във всяка област на политиката и, според мен, господстващото мнение в колегиума е, на комисията трябва да стане растеж и заетост. Всичко в името на растежа и заетостта. Необходима ни е стратегия, която сериозно третира всички тези въпроси и е, разработва практически решения. Това ни предстои през идния период – по време на е, днешното изслушване аз засегнах нееднократно и по различен начин въпроси за мобилността. Вече казах, че отново ще разгледаме директивата за работното време, както и вие настоявате. И неизбежно е при това е, тази дискусия да се положи в контекста на предстоящия социален диалог. Но какво сме наблюдавали през последните години? Ако ми позволите, едно неолиберално влияние върху социалната економика или социалната пазарна економика. Ние искаме от вас да бъдете комисар, който наистина се отнася с разбиране към нашите проблеми, към проблемите на обществото и е готов да действа. И то планомерно по всички повдигнати от мен въпроси. Да, аз разбира се ще излизам с инициативи, но само след като се опра на целия аналитичен потенциал на комисията и на резултатите от диалога с всички заинтересовани партньори по съответната тема. по различни въпроси, които обсъждахме днес, аз е, е, ви осведомих за своята ориентация, за своя подход. А що се отнася до практическите решения, аз е, без съмнение ще разчитам на службите на комисията, а и на диалога си с вас, на вашите мнения. Благодаря. Последен въпрос от името на социалистите и демократите. Благодаря. Господин кандидат комисар, вие е, определено сте тих човек, а онова, което искаме да чуем от вас в заключителните ви думи е да се ангажирате. Смятате ли да се борите, отстоявайки принципите и политиката, които декларирахте днес, понеже е, в комисията ще се натъкнете на съпротива. А за нас е важно да се уверим, че комисаря е, по социалните въпроси ще се бори за европейските граждани. Бих искал да ви попитам по-конкретно за социалното измерение на външната политика. Е, прилагането, например, на основните стандарти в областта на заетостта, приети от е, Международната организация на труда. По-нататък въпроса за социалната отговорност на стопанските субекти. В тази област е необходимо да се регулира, за да се стигне до общ глобален подход. Ние не можем да живеем в, като съюз в изолация, без да отчитаме натиска, на който сме подложени в глобален мащаб. Ето защо социалното измерение на външната политика е нещо изключително важно. Но вие ще се борите ли? Това е въпрос. I will. It is, uh, my, uh... Да, разбира се, определено. Моето намерение е да подхвана всички тези въпроси много сериозно. Но аз ще се нуждая и от подкрепата на Европейския парламент. Без вашата подкрепа не можем да постигнем напредък не можем да подобрим прилагането на действащото законодателство, нито пък да приемем ново. Така че, като казвам, че ще взаимодействам с другите комисари, това нерядко ще бъде първо и преди всичко дебат, диалог по въпросите за економическата политика, за бедността от друга страна, за иммиграцията, за децата и така нататък. И определено ще бъда привърженик на най-добрите решения. Стремейки се към осезаем напредък през едните пет години по всички въпроси, които засегнахме днес тук. Накратко, ако ми позволите, е, за социалната отговорност на търговските дружества и за стандартите на МОД, е, да, да е, ми кажете. Да, и двата въпроса ще бъдат приоритетни в дневния ми ред поради растящия международен характер на заетостта, а социалната отговорност на търговските дружества определено е въпрос, който възниква на фона на глобализацията, на, на, на, на фона на транснационалния характер на стопанската дейност. Аз ще работя и с Международната организация на труда, ще е, насърчавам държавите членки да възприема стандартите на МОД. Между другото, повечето от тях вече са го сторили, но аз ще е, следя за е, възникването на евентуални разминавания. Господин кандидат комисар, вие отговорихте на 40 въпроса, отправени от всички политически групи. Остават ви сега 5 минути за заключителни думи. Е, бих искала да се възползвате от тези 5 минути и е, за да ни осведомите за е, духа на сътрудничество, в който ще работите, ако бъдете утвърден е, с членовете на тази комисия и с Европейския парламент. Вие не веднъж го казахте, но факт е, че и старите и новите членове на тази комисия понякога е, се обесърчават от впечатлението, особено в рамките на съвместното решение, че е, комисията отдава предпочитание на един от двамата с законодатели. Е, позволете ми да не уточнявам кой. А смятате ли да направите нещо, за да преодолеете, ако щете, тази институционална параноя, която според мен обаче има своите основания? Е, по-нататък в социалната област има немалко нормативни актове в други области вероятно също е така, но особено в социалната област въпросното законодателство не се прилага или зле се прилага от държавите членки. Комисията разполага <coughs> с наказателен инструмент в това отношение, производството по нарушение на, на договорите. И въпросът ми е, готов ли сте да работите за по-доброто прилагане на този инструмент от комисията. Понеже е, сериозните усилия, е, които ще полагате и вие, ще полагаме и ние, е, за подобряване на социалното законодателство, не би следвало по-нататък да се натъкнат на е, е, неготовността на държавите членки да прилагат и съответно да се стигне до влушаване на положението на европейските граждани. Благодаря най-напред за възможността да представя подхода си, своите идеи пред комисията. Мисля, дискусията открои, че кризата наистина сериозно е поразила европейското общество. И това създава опасности за европейския социален модел. Трябва да мислим заедно и да търсим решение съвместно. Защото тези економически трудности е, и в бъдеще ще бъдат големи. Основните въпроси, които ще бъдат включени в моя портфейл, са все под влиянието на тази ситуация. Европейската комисия и Европейския парламент следва да работят в много тясно взаимодействие през едните пет години. И мисля, че проведеният дебат бе много конструктивен. Поне аз го възприемам като изходна позиция именно за такова взаимодействие. Ние се нуждаем а, от а, балансиран начин за излизане от кризата. Трябва да върнем хората на работа. Трябва да търсим баланс, да преодолеем трудностите в економиката, в енергетиката, в екологията, в образованието и като цяло да балансираме макроекономическата политика. Може би последното, което посочих, ще е и най-трудно. Някои от моите отговори на зададените въпроси наистина бяха много общи, но за мен е много важно най-напред да се получи така обща представа за това, че е, много силно съм привързан към идеята за социална Европа и е, високо ценя значението на програмата Европа 2020. Що се отнася до въпросите на госпожа председателката? Трябва да се каже, че комисията следва да бъде пазител на договорите и следва да прави всичко, което е съобразно правомощията й, за да осигури спазването на действащото законодателство. Аз ще правя това в своята сфера. Сферата на заедостта, социалното приобщаване – и социалните въпроси. Тази област сега има и някои нови аспекти. По-голямо ударение се поставя върху социалното приобщаване, зелените работни места сега са актуални за разлика от преди 5 или 10 години. Но мисля, че неизбежно и неизменно трябва да настояваме на пълна заетост, висококачествена заетост и социално единство. Надявам се да съм успял да ви убедя, че се чувствам лично съпричастен към тези цели. Благодаря. Така. Стигаме до края на тези три часа, посветени на изслушване. Координаторите ще се срещнат за оценка на изслушването в 20 часа в зала 1 Ж2.